Guten Morgen. Добро утро. Добро утро, уважаеми колеги. Искам да започна много, много на време. Е, дневният ред е много напрегнат тази сутрин. Затова искам да използваме много продуктивно времето. Още в началото искам да кажа, че имаме за всяка точка от дневния ред само по 20 минути. Аз много ще внимавам и ще съм много систематичен. 20 минути за всяка точка от дневния ред. В противен случай няма да се справим. Има някои изменения в дневния ред. Става дума за Поредността в точките от дневния ред. Някои колеги не могат да дойдат, други ще дойдат по-рано, трети ще закъснеят. И така, надявам се да, сме, да нямате нищо против дневния ред, така както е променен. Аз направих своите съобщения и протоколите от 23 ноември, 9, 10 ноември, 2, 3 декември също са ви представени. Не виждам противоречия тук и несъгласия. И така може да започнем с дебата и ако правилно виждам по дневния ред, първата точка е, Евро... е общата програма за Балтийско море Госпожа Ек има думата. Благодаря, господин председател. А това е една а, лесна задача. Значи, Балтийското море като една едно от най-големите масиви от бракични води в света има огромно значение а, за Европейския съюз. А, Балтийско море е подложено на редица фактори, е, еутрофикация, загуба на биоразнообразието, промената на климата и, и всичко това намалява неговата възможност да се развива стабилно и да бъде а, е, сфера за услуги а, е, на крайбрежните страни. Всичко това сериозно засяга развитието на крайбрежните страни, на целия район, засяга риболова, туризма и така нататък. Защитата на Балтийско море, чрез сътрудничество на Балтийските страни, има дълга история. Още през 1974 година Балтийските страни подписаха Хелзинската конвенция. И е, това е първият случай, е, когато в едно цяло море е, бяха подложени на станаха обект на една конвенция, всички изсъщите на замърсяване. Страните се опитват да прилагат управление въз основата на екосистемите за устойчиво използване на Балтийско море и неговите системи. Ако погледнете географският аспект на този район, ще видите, че това са води, които навлизат дълбоко във всички околни страни. То е засегнато не само самото море, но и целите водни системи на крайбрежните страни. Сега Балтийско море е едно вътрешно море на Европейския съюз. Това изисква общи действия, за да може да се преодолеят проблемите, да се подпомогнат страните в Балтийският район. Докато много научно-изследователски дейности се провеждат в този район, по-голяма част от тях не са добре координирани и до голяма степен зависят от възможностите на националните, регионалните и местни организации. И затова е необходим координиран регионален план за действие. За да може да се постигне трайна координация и сътрудничество между страни, балтийските страни, Осем балтийски страни Дания, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Литва, Полша и Швеция започнаха обща програма за научни изследвания в Балтийско море с, с възосновата на член 169 от договора. Програмата се нарича 169. Тази програма има за цел да координира научно-изследователската дейност на крайбрежните страни, като специално окаже помощ на екологичните цели на стратегията за Балтийско море, прията преди една година. Стратегията за Балтийско море и една от главните цели на този проект е да се структурира научните изследвания. Значи, има бонус Еранет и Еранет Плас, които са плюс, които са две части на програмата бонус 169. Знаете, че координирането на научните изследвания не е лесна работа, но, но това е много важно. Разбира се, тук ще може да участва и Руската федерация, тъй като Русия е много голям замърсител на Балтийско море и също така би трябвало да участва в тези усилия. Както казах, програмата Бонус се основава на член 169 от договора, съгласно който е, страните могат заедно да участват в научно-изследователски програми, включително в структурите, създадени за изпълнение на тези програми. Нещо повече. Програмата Бонус има ясни цели. В рамките на седмата рамкова програма, програмно сътрудничество, с цел да се допренесе до, за устойчивото развитие на района, а също така постигане на конкретните цели на научно-изследователската дейност в областта на околната среда. Страните участнички се споразумяха структурата да бъде на бонус, да бъде една европейска група, наречена Балтийска мрежа за финансиране на науката. Тази мрежа вече е създадена в Хелзинки. Комисията обеща, и ние много се радваме, че това е така, да помогне със средства 50 милиона евро за цялото траяне на програмата, време траяне на програмата бонус. Мисля, че когато работим по тази програма, трябва да се опитаме да, разбира се, да постигнем нейните цели, които трябва да бъдат колкото може по-прости, бързо постижими, без излишна бюрокрация. Не мисля, че трябва да се привнасят нови бюрократични структури, тъкмо напротив. Е, всички сме съгласни след това, след мини-изслушването, което имахме през есента всички е, организации и университети, които участват в програмата, очертаха програмите си на това изслушване. Предложението на комисията за участие на общност, обществеността в бонус е също съответства на политическата линия на парламента. Ние обсъждали това не един път. Ако ние приложим тази програма както трябва, тя ще стане модел за други форми на регионалното научно-изследователско сътрудничество. Например, в Средиземно море, в Северно море и в други райони. Тоест, имаме тук възможност да създадем един модел за регионално научно-изследователско сътрудничество. Затова особено важно е как ще бъде изпълнена тази програма, за да може тя да стане пример. Има два проблема, които бяха обсъждани и в съвета и в комисията. И първият от тези проблеми, това е двуфазната структура. В предложението на комисията бонус трябва да се прилага в, на два етапа, в така наречената двуфазна структура. Това не е нещо ново. Двофазната структура е, се състои в двуфазно прилагане но сега комисията прилага такава структура за първи път в научните изследвания. Първата, стратегическата фаза, ще трае две години, през която ще се създадат платформи на всички заинтересовани страни и ще се разработи програма за научните изследвания, след което ще има програм на втори етап, 5 години, 5 годишен етап, това ще бъде прилагането на Значи, очертаните в първият етап програми. И ще се финансират целево определени научно-изследователски проекти в рамките на бонус. Като се има преди дългата история на сътрудничество в областта на научните изследвания, вече съществуват структури, мрежи за финансиране и други елементи. Мисля, че трябва да обсъдим новото предложение за двуфазно изпълнение на програмата. И аз е, с радост е, ще изслушам вашите мнения по този въпрос. По време на подготовката, мрежата за финансиране, е, ще се съобрази с двуфазната структура, предложена от комисията. Но разбира се, на този принцип, този принцип може да се тълкува различно и затова е необходимо и той да бъде обсъден. След първият етап комисията ще оцени зрелостта и готовността за по-нататъчна работа и вероятно ще сключи споразумение за прилагане. Важно е това да не бъде решение програмата да продължи или да не продължи, но защото ние сме сигурни, че програмата трябва да бъде проведена до край. Значи тази трябва да се отнася само до ефективността на структурите, а не до това дали те да съществуват или не. Участието на учените иначе и тяхната работа ще бъде възпрепятствана и ще загуби набраната инерция. Друга тема, която ще бъде обсъждана е как да става финансирането. И говорим тук за финансиране от един единствен фонд. Всички страни ще внасят средствата си в един единствен фонд. Знам, че, имаме, знам, че има различни страни, за различни начини за участие на различните страни. Те имат свои методи, могат да допринасят, да внасят пари, да внасят а, да портират инфраструктура или каквото друго, с каквото друго разполагат. Защо се възприема такъв подход? Защото от общностна гледна точка е, е, е са предпочитане да се избегнат някои правни и конституционни проблеми, тъй като не можем да чакаме и да бавим такава важна програма, да се промени конституцията в една или друга страна, трябва да вървим напред. И затова решихме да създадем този така вирту, виртуален общ фонд, в който да внасят различните страни, както казах вече, стран, било с пари, било инфраструктура, било каквото друго решат да допринесат. По този начин ще се опитаме да избегнем правните и конституционни трудности, като същевременно а, а, запазим общите цели на а, програмата. Не искам а, да отнемам много от вашето време, ще спра до тук а, и с интерес очаквам да изслушам вашите мнения. Защото този проект първо е много важен, поради своето съдържание и своите цели, но също така много важни са и неговите форми и начини на изпълнение, тъй като той може да послужи за модел на други подобни програми. Благодаря. Благодаря. А следващата колега, която ще се изкаже, е госпожа Тирек. Господин. Dyskutujemy na pewno o bardzo ważnym projekcie komisji. Това е наистина един много важен проект на комисията. Но какво е Балтийско море всъщност? Балтийско море е не непременно солено море. Водата е съвсем малко солена, слабо солена. Това беше замръзнало И там бе установена една антропоморфна дейност при притоците на морето имаше екзогенни събития. Ето защо варианта 3C е най добрия тук, според мен. Отер като приток и река Файксе са именно много важни за това каква вода се влива в Балтийско море. Има 8 държави около Балтийско море, които са е, държави членки на Европейския съюз, но и Русия. И Русия допринася доста за замърсяването на, на, на морето. До 90% обаче Балтийско море е Европейско море. Сега за Русия – Русия иска да построи е, тръбопровода през Балтийско море. Инвестициите са вече оточнени и мисля, че Русия има голяма роля в този проект. И тук мисля за сътрудничеството между Европейския съюз и Русия. Това тук също трябва да се вземе предвид. Що се отнася до финансирането на проекта? Аз имам четири забележки по този въпрос наистина един общ фонд. Какво значи това? Ние знаем от седмата рамкова програма, че бюрократи... бюрокрацията тук води до големи забавяния и се страхувам, че тези пари, които ние ще вложим в този общ фонд, няма да се използват достатъчно добре. Ето защо ние предлагаме един преходен период, едно, един финансов микс или пък един виртуален общ фонд. Това е първата ми забележка. Втората ми забележка. За тези две фази на преходния период. Първата фаза анализ и решения. Това е първата фаза. Но, освен това, ние имаме и една допълнителна стъпка, така, наречения, така наречената милева стъпка. Това означава едно удължаване на, пре, на, пре, на първата фаза, докато преминем във втората фаза. Е, трябва да кажа, че имаше в миналото подобни проекти. Например, регулирането на статута на по-възрастните е, хора. Става дума за методологията. Хубаво е да формулираме е, документацията по един и същи начин. И третата ми забележка по отношение на инфраструктурата. и финансирането от страна на държавите членки. Сега, трябва да кажа, че моето предложение е доста рестриктивно. Общото използване на общата инфраструктура, според мен, е нещо, което те първа трябва да се обсъжда. Това е според мен. Е, комисията, Европейската комисия, е, трябва да се консултира с секретарията на бонус 169. Господин Читес има думата. Ачу Германс, pirmininkė. Благодаря, господин председател. Наистина, аз искам да изкажа радостта си за това, че Европейската комисия се съсредоточава с такова внимание върху Балтийско море. И с този проект ситуацията в целия регион ще се подобри. Искам да благодаря на госпожа Ек и да кажа, че тя се е свършила чудесна работа. Тя е успяла да изработи един много важен документ и се надявам този документ да може да бъде приложен добре и на практика. Искам да споделя с вас няколко забележки. Най-напред за двете фази, за двуфазовия подход. Странно е, че този проект се разделя толкова строго на две фази. Когато говорим за независими експерти и техния анализ, мисля, че този времеви график е прекалено строг. Мисля, че би било достатъчно, ако държавите членки съгласуват научната си програма и програмата си за изследвания и в една последваща фаза на проекта привлекат експерти за по-нататъчни дискусии. Това ще допренесе именно за паралелното прилагане на тази програма от страна на много държави членки. И на второ място този общ фонд. Не искам да повторям това, което каза вече моят колега. Тези парични вноски в общия фонд Е, тези вноски ще допринесат за разрешаване на много проблеми, но от друга страна съществуват много правни проблеми в някои държави членки и не е възможно да определим, да из, определим пари, които да се използват за неща, които не са ни ясни. Това не е хубаво за проекта. Мисля, че комисията трябва да вземе предвид тези две забележки и да изработи стратегията така, че проекта да тръгне бързо. Благодаря. Следващия говоривш. Eerste gedachtenwisseling over dit, dit, dit stuk, dus we kunnen ook nog wat ideeën kwijt over. Благодаря. Хубаво, е, че можем да изразим своето становище по структурата и конкретиката на този проект. Много се радвам от подхода на госпожа Ек, който е изключително задълбочен. Аз съм за това да има два <laughs> етапа на научните изследвания. Защото когато човек прави научни изследвания, структурата трябва да е добра. Ако тя не е, а си получил средства, то тогава работиш в вакуум и не се фокусираш върху конкретиката на региона. Трябва да разрешаваме проблемите на това море заедно, а не да се занимаваме с фундаментални научни изследвания. Разбира се, че може да се съберат средства, да се сложат в фонд и да решите, че това ще ви реши проблема. Но всъщност истината е ангажимент, инвестиции в отделните отрасли. По отношение на другите бюджети, да, финансирането е съвместно. Но ние в случая говорим за регионална политика, за инвестиции. Всички те са от различни сектори. Чухме, че има много средства. Къде ще отидат обаче те? Много е важно и ще го подчертава отново, че е важно да бъдем ангажирани. Е хубаво а, да отделим повече време, да видим как точно а, ще се използват тези средства, отколкото всеки да се отиде в а, своята част и да се занимава с разходването на средствата. Така че резултатите и последващите действия и фазата прилагане ще зависят от всичко това. Не трябва да действаме прибързано. Много искам а, ясно да заявя това. Можем да навлезем и в подробности за регламенти и така нататък. Съгласен съм, че Балтийско море е един пример и парламента ясно го заяви. Важно е как в части от Европейския съюз или пък навсякъде от научни изследвания до регламентация, всичко за развитието на региона и економиката и транспорта се вземат на сериозно. Това може да бъде пример в дългосрочен план, но може да бъде пример също така и за това как един вид много приказки и раздувки не водат до никъде, защото добрите примери трябва да водят до конкретни резултати. И участието на местните общества, да, участието на съседите, да, Русия, например, нека да участват и те, защото това ще насърчи развитието между нас. Господин Мати от комисията. <coughs> Euh, благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за нейният доклад за програма Бонус. Искам да подчертая, че Европейската комисия категорично подкрепя това предложение. Предложението беше анализирано задълбочено. Работата по него продължава вече две години работа, която се провежда съвместно между консорциума, с консорциума Бонус в Хелзинки. Европейската комисия задълбочено обмисли начинът по който трябва да бъде представено това предложение и аз искам особено да подчертая значение, стратегическото, основното значение на първата фаза стратегическата фаза, която ще ни даде възможност да разработим съвместно с участниците дневен ред, програма за научните изследвания, е, стратегия, която да бъде в подкрепа на европейската политика в тази област. Искам също така да кажа, че ако програмата Бонус е много важна за Балтийският район, тя също има огромно значение – за структурирането на европейското пространство на научни изследвания. Това ще бъде един пример, който, надявам се, е, ще можем да използваме и в бъдеще. Колкото за общият фонд, знаете, че той е резултат на анализ а, е, а, е, в рамките на а, член 169 169. Е, резултатите бяха, е, е, бяха съобщени. Всичко това е в рамките на програмата 2020. Решихме, че общият фонд е най-простият, най-бързият начин да може тази програма да бъде въведена в действие. Благодаря. Danke sehr, Monsieur Audi. Eine Minute. Благодаря, господин Оти. Една минута. Е, е, съвсем накратко, господин председател. Питам се каква ще е ролята на страните членки във връзка с общностната политика. Тук се направи сравнение с е, Средиземно море, едно от най-замърсените морета в света. Тук не става там в Средиземно море първо очакваха само крайбрежните страни, след това и целият Европейски съюз. Тук може също да си зададем въпроса каква ще бъде ролята на страните членки. Дали ще става дума само за крайбрежните страни или за целият Европейски съюз? Благодаря. Колегата Екар. Не, е дамата, която говори. Nope. It's your turn. Vaš red. No, okay. <laughs> Thank you. Ако никой друг не иска думата, благодаря. Искам да благодаря на всички, които а, направиха ценен принос към тази дискусия. Първо за Русия. А, всички съзнаваме е редно важната роля, която Русия трябва да играе не само поради географското си положение, като една от страните, които е, имат е, крайбрежие на Балтийско море, но една голяма част от замърсяването идва от Русия. Също така и Русия гледа на Балтийско море като трасе, през което ще изнася енергия, не само газ, руската флота, руските търговски кораби е, е, използват активно Балтийско море и затова Русия трябва да бъде е, привлечена в тази програма и с ресурси, и с финанси, и с всичко останало. Това е общ въпрос, по него сме наясно. Много важно ще бъде да изпълним тези намерения. Има три проекта възоснова на член 161. Първи е Първият е за а, живот а, и околна среда, втория е за малките и средни предприятия, а, третия проект е свързан с метрологията. А, метео, метеорологията. Може би би било добре да помислим внимателно за стратегията и за това, как трябва да се организира сътрудничеството, за да можем да изпълним целите на програмата Бонус. Какво ме тревожи? Като гледам а, а, сегашното положение, и районите около Балтийско, море, особено новите страни членки, те имат нужда от по-нататъчно економическо развитие и от преодоляване на замърсяването. Районите, където морето е мъртво, все повече се увеличават. Положението с риболова също е особено остро. Балтийско море е ниско минерализирано, в едно трудно състояние и хората, които живеят около него, се нуждаят от подобряване на положението, както за да бъдат здрави, така да се постигне по-голяма продължителност на живота и по-високо качество на живота. Всичко това до голяма степен зависи как се управлява водната система в и около Балтийско море. И е, трябва да действаме достатъчно ефективно, да използваме ресурсите, с които разполагаме, както посочи и представителя на комисията, става дума за част от европейското пространство за научни изследвания. Председателя ще ви каже какъв е графикът. Аз бих искала да се срещна с докладчиците в сянка. Текстът на доклада ще бъде изпратен за превод в петък идната седмица, така че, както виждате, нямаме много време. Надяваме се да ако имаме, вече, ако се съгласим по текста, да гласуваме през юни или най-късно през юли. За да не загубим набраната инерция и да отговорим на очакванията на жителите на Балтийските страни. Благодаря, е, госпожо колега. Вие казахте най-важното. А вчера искам да кажа нещо за вчера. Говорих с Испанското председателство и се изказа предложението, че още на първо четене да имаме а, одобрение на даден текст. А, мисля, че това е все пак а, изключението. След първо четене да имаме веднага одобрение на текста. Хубаво е да си се придържаме към нашата процедура, да имаме достатъчно време да обмислим нещата от всякъде. И така, по отношение на времето, този пункт вече е разрешен, приключен. Е, ние всъщност употребихме е, двойно повече време за този доклад, отколкото трябваше. Това означава, че няколко, някои доклади няма да могат да бъдат разгледани. Моля ви за това да сме по-точни във времето. Сега следващия пункт е междинния преглед на европейските програми за сателитна навигация. Господин Ербек има думата. Достат се с морské hladiny Балтскého moře rovnou до космическého prostoru a jak... Благодаря господин председател. Сега от Балтийско море минаваме в космоса. А, но в крайна краща все пак трябва да се приземим по един или друг начин. Надявам се, че е предимство да можем да разгледаме тези различни сателитни системи и как можем да ги използваме както по суша, така и по море. Скъпи колеги, моят доклад представя някои аспекти само и аз ще се спра само на най-важните аспекти. Ще кажа, че става дума е, за документи е, и докладите на господин Грант и господин Тошиновски. Ще трябва да се спреме на тях е, Сътрудничеството с двамата докладчици беше отлично. и смятам, че повечето от вас са се запознали с тези документи и биха искали да участват е, в разработването на окончателния документ. Това е много важно, за да можем да имаме приемственост. Аз лично смятам, че е много важно да подготвим този документ, той е, е важен не само за парламента, но и за всички дейности на Европейския съюз. Програмата за спътникова навигация е част от една амбициозна структура и е, е, мненията, особено по отношение на финансирането, са различни и има и спорове. Във всеки случай ние трябва да покажем на, на европейските граждани, че можем не само да е, създаваме проекти, но и конкретно да ги изпълняваме в полза на европейските граждани. Това би било голям плюс е, за Европейския съюз. Е, разбира се, в моя доклад има и някои философски страни. Например, въпросът за финансирането как можем да продължим финансирането на тези проекти. Защото иначе не бихме могли да вървим напред без достатъчно финансиране. разходите, разбира се, трябва да бъдат надлежно контролирани. И необходимо е да се ангажира както частния, така и общественият сектор, които в сътрудничество трябва да финансират тези проекти. Трябва да видим какви са възможностите за международно сътрудничество, а също така и сътрудничество с трети страни, които не са членки на Европейския съюз. Вероятно ще бъде необходимо да видим как се решават подобни проблеми и какво може да ни помогнат подобни програми в САЩ и в Китай. Всичко това ще ни помогне да увеличим конкурентоспособността на Европейския съюз. Разбира се, тази работа съвсем не е лесно. Знаем трудностите при изпълнението на програма Галилео тъй като системата може да функционира а, само когато цялата мрежа бъде завършена като една специализирана услуга. А, а, има още редица проблеми, които трябва да бъдат решени, преди да можем да минем нататък. Това са е, моите уводни бележки. Е необходима ни е междинна оценка на проекта и неговото изпълнение, а, който трябва да продължи след 2013 година. Това се отнася и до организацията, и до техническата страна, и до финансирането. Трябва да продължим а, да работим за изпълнението създаване на тази система, защото тук на карта е заложен репутацията на Европейския съюз. С интерес ще изслушам вашите забележки. Благодаря. Госпожа Презина има думата. Пане председател, я... Благодаря, господин председател. Както каза докладчикът, този европейски проект има много голямо значение – Той ще стане извор на иновации, на научни достижения, но в крайна сметка този проект ще доведе до подобряване на услугите и това е много важно. Мисля, че трябва Европейския парламент да проследи целият развой на сателитния проект. Парламента трябва много добре да бъде информиран за прилагането на този проект. И аз зная, че е изключително необходимо да е, бъдем информирани, за да нямаме трудностите, които срещнахме при, е, е, в началото на Галилео. Тогава имаше проблеми с някои фирми, което доведе до забавяне на проекта. Отделните стъпки трябва да бъдат следени много внимателно и когато се налага, политическите институции трябва да се намесят, включително и институцията на нашия парламент. Надявам се и вярвам, че този доклад е в добри ръце. Докладчикът е единственият, който има възможност да наблюдава Земята от космическа перспектива. И аз ще се опитам да му помогна с всичко, което мога. Госпожа Хол. Ам... Благодаря. Всички знаем, че Галилей има важна роля – Програмата предоставя услуги в Европа, независимо от спътниковите системи на други континенти. Затова и за нас тя е изключително важна. Важно обаче да виждаме нещата такива каквито са, а не сляпо да поддържаме програмата Галилей, независимо колко политически важна е тя за нас като европейци. Бих искала да говоря по няколко въпроса, които чухме по време на изслушванията на комисията. Малко се разтревожих, че номинирания за комисар господин Таяни заяви, че той не се притеснява толкова, колкото се притеснява пресата по проблемите на Галилей. Имаше доста проблеми, но аз ще спомена два, за да видя дали докладчикът би коментирал. Първо въпросът за Китай. По-настоящем Китай блокира спектъра, на който ще работят спътниците и не дава никакви признаци да желая да се разреши този проблем. Господин Таяни каза, че тече диалог с Китай, председателя Барозо им е писал, има проблеми с хармонизацията, каза той. Какво мисли господин Ремек, че трябва да направим, ако се окаже, че сме в съдане на улица? Защото ние там се и намираме в момента. Следващия въпрос е свързан с разходите. Комисаря наистина призна, че нетната стойност ще бъде 550 милиона евро годишно. И ние тук сме в много неизгодна ситуация, що се отнася до финансирането, защото парите, които трябва да се дадат за пълна експлуатираемост на програмата, вече са използвани, за да се финансира недостига на средства на етапа валидация на орбити. Тоест, един вид вземаме пари от бъдещето, за да платим разходи в настоящето. Какво ще направим по този въпрос? И какво ще стане, ако се окаже, че разходите по Галилей излизат извън всякакъв контрол? Искам да чуя становището на господин Ремек. В кой момент ще трябва да спрем а, тази програма? Благодаря. Благодаря, колегата Херцог. Благодаря, господин председател. Искам да подкрепя изказването на колегата. Миналия мандат всички политически групи и всички комисии направиха всичко възможно, за да тръгне Галилео и за да го запазим като проект. Ние сме убедени, че Галилео има много, ще донесе много предимства, предимства за европейските граждани. Много е важно обаче да следим внимателно разходите. Не бива да поемаме излишни рискове, не бива, тряб... не бива да изпускаме от очи и времевата рамка обаче се отказахме от някои научни изследвания в рамките на Галилео, за да може проекта да продължи. Трябва обаче да правим реалистични обещания по отношение на Галилео. Нека да помислим за и за други проекти, и за други стратегически инвестиции на Европейския съюз. Ако дадем сигнал на европейските граждани, че не може да планираме добре и точно, те няма да имат тогава а, вяра и доверие в нашите способности. Много е важно да работим заедно с, Европейската комисия, с Кокупю, за да Благодаря, господин председателю. Имаме и ние някои безпокойства. В самото начало Галилея наистина беше една добра инициатива, тъй като идеята беше да се е, даде една възможност за предоставяне на услуги, които до тогава се предоставяха само от САЩ. Сега обаче се намираме в доста сложна ситуация, според нас. По бюджетни причини стигаме до забавения. Имаме една система, която като че ли по никакъв начин не развива услугите, които са налични днес. Тоест това да имаме още една а, глобална навигационна система не добавя някаква стойност, а, ако нямаме никакви кризи или в отношенията с САЩ, между другото, освен техните, има и други системи. Трябва да направим така, че Галилей наистина да предоставя услуги, които днес не се предлагат от други и да има приложения, които не се предлагат от други. Ето това ще означава той да може да добавя стойност, което пък означава да се използва оптимално. Или пък изведнъж да се окажем на един пренаситен пазар, където харчим изключително много пари за една система, която е абсолютно обезмислена. Нещо като параграф 22 но според мен трябва да се вгледаме добре в а, вариантите, които стоят пред нас. Всяко едно евро, което харчим а, за Галилей, не харчим по други проекти. И гражданите ни очакват от нас да се вгледаме внимателно в разходите си по програма Галилей и искат да са убедени, че каквото и да направим, а, това наистина ще бъде нещо а, като добавена стейност. Нямам а, отговор за момента, но на средносрочния преглед би трябвало да отговорим на сложните въпроси, независимо дали отговорите на тези въпроси карат част от нас да изглеждат не особено умни, а, гледайки назад в миналото, защото сме избрали опции, които не са довели до никъде и сега в един момент се оказваме в едно положение, което не е удовлетворително. Така че много бих искал да имаме задълбочен дебат по този въпрос, независимо дали ще мислим по приятия начин, ще се опитаме да мислим извън стереотипите. Искам да попитам комисията, иска ли да каже нещо? Добро утро, дами и господа. Най-напред искам да благодаря на докладчика Първата фаза на Егнос и Галилео е особено важна. Както беше казано, това е много сложна програма, голяма програма и трябва да сме сигурни, че ще вървим напред по координиран начин. Какво имаме предвид? ние в комисията и след това ще се опитам да отговоря на някои от забележките, които бяха направени. Първо споразумението с съвета и парламента беше, че комисията ще започне възлагането на обществените поръчки и, и след това, успоредно с това, ще е, видим как нещата ще продължат след 2013 година. Е, знаете, че от нас се поиска тази година да е, започнем да дадем предложения в резултат на една година задълбочени изследвания и ще направим предложенията си през следните няколко месеца не бива да се бавим с тези предложения, защото ни е необходимо политическо споразумение между съвета и парламента а, и комисията за това как да вървим от тук нататък. А това трябва да се изрази в приемане на регламент след съответните споразумения и, и разговори между институциите. И всичко това трябва да се направи и да влезе в сила до началото на 2014 година, т.е. нямаме много време. При една подобна система с големи оперативни разходи не трябва да допускаме прекъсване на финансирането или на работата. Въпросите, на които трябва да се отговори, е, са няколко. Ще спомена следните. Как да финансираме операциите, под, операциите поддръжката, е, осъвременяването на системата, какво очакваме от частният сектор, е, какъв е интересът на Европейския съюз от тази ключова инфраструктура, каква правна рамка е необходима и как да насърчим разработването на приложения, защото докато системата е скъпа, фактически мултипликационният ефект ще дойде от разработването на приложения. Именно за това трябва да поощрим работата по тези приложения. Например, е, една мрежа за мобилна телефония не се свежда само до физическата инфраструктура, а също и до интерфейса с онези, които ще я използват. През едните няколко месеца ще направим предложенията, като отчетем направеното през последните няколко години и ще очакваме да видим какви проблеми ще ни донесе бъдещето. трябва да не забравяме дългосрочната перспектива. Защото необходимо е за тази програма да, да се осигури стабилност на програмата за десетилетия. А това е свързано с финансовата рамка 2014-2020 година. Знаете, че стабилността на една оперативна програма трябва да се гарантира в дългосрочен план – и че ползвателите няма да инвестират в е, оборудване или приложения, ако няма е, разумни гаранции, че системата ще е, просъществува дълго време. Тоест, комисията и парламента трябва да намерят общ подход. Сега, докъде сме стигнали? Е, с нощи е, договорите бяха подписани за 14 пътника, 5 ракети Съюз и е, системи за поддръжка на сума 1 милиард и 100 милиона евро. Продължаваме разговори за още няколко пакета на обща стоеност близо 1 милиард евро. Знаете, комисар Таяни е, изясни, че това, с което разполагаме, не е достатъчно за завършване на системата. Имаме вече договорени дати за доставка, дати на които ще бъдат изстреляни спътниците. Първоначално системата е, ще има 18 спътника, 14-те, които сега поръчахме, плюс 4-те, които в момента са в производство. Спътниците ще бъдат на орбита през 2014 година, като ще можем да предложим три услуги. Първо, откривана услуга, подобна на американският GPS, който всички сега използваме. Трябва да се каже, че тази услуга ще бъде а, оперативно съвместима с американския GPS, така че бъдещите а, GPS устройства няма да виждат никаква разлика откъде идва информацията, дали от американските спътници или от 18-те спътника на Галилео. Това ще увеличи много а, а, обхватът на GPS услугите друга услуга, която ще се предлага от 2014 година. Това е услуга за търсене и спасяване, която не се предлага от никоя друга сателитна система. Европа ще бъде единствената в предвидимото бъдеще, която предлага тази важна услуга. И а, сътрудничим с научно-изследователските организации, за да предоставим тази услуга. Третата услуга – това е така наречената ПРС, публично регулирана услуга. И ние работим с страните членки за предлагането на тази услуга, колкото може по-бързо. Другите две услуги, които предвиждаме, това е първата безопасност на живота и втората търговска услуга. През 14 ще имаме първоначални демонстрации на тези две услуги – за което е необходимо цялото съзвездие от спътници да бъде в орбита. Както господин Таяни вече каза, е, финансовото положение в момента е сложно. Има два проблема. Едно, а, а, а, разходите за първоначалната фаза, която се управлява от Европейската космическа агенция, където разходите са възлизат на около 500 милиона повече. И и иска, иска се да финансираме този недостиг от средствата за ФОЦ, т.е. пълната оперативна способност Другият проблем е, че цената на ракетите а, а, се увеличи между 50 до 80% през последните две години и това значи, че още са необходими поне още 500 милиона. А, иначе сме в рамките на това, което беше е, направено като финансова оценка. Не може да се каже, значи, че цената по някакъв начин а, се увеличава неудържимо, просто има външни фактори, които са извън наш контрол. И, господин председател, както и в миналото, с, участваме с радост в този дебат и, е, както и друг път сме правили, очакваме да се споразумеем по всички въпроси. Благодаря, господин Хамек. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Дискусията ме навежда на следната мисъл. Ние наистина сме изправени пред един много сложен проблем. Това не е просто доклад по собствена инициатива. Искам да благодаря на комисията. Ако можех да дам отговори на всичките въпроси, нямаше да съм в парламента, а щях да работя в друга сфера. Е, проблемът е много сложен. Е, колегата Хола има право с въпроса си, но аз не, не зная повече, отколкото знаете вие. Имаше проблеми с Галилео, имаше много, няколко проблема, проблеми. В началото имаше силна, силен натиск от Америка да не се създава такава система в Европа. Въпреки това, в рамките на преговорите ние успяхме да наложим нашата система но и паралелността на двете системи не е проблем, защото ние може да избираме с кои сателити да комуникираме. Имаме шансове, мисля, в преговорите с Китай. Е, господин Барозо се обърна в писмо с, към китайското правителство. Е, всичко това протича по, дипломатични, по дипломатически канали. Но за всички, при всички проекти има и възможности за допълнителни взаимозаменяеми решения. Според мен обаче проблемите могат да се решат. Отговорите обаче ще е, получим едва след като знаем как ще завършат преговорите. И сега се финансите. Финансовата страна бе осветлена от представители на комисията. Аз се радвам на бъдещото сътрудничество, защото когато има възможност да се събират мнения от различни страни, имаме по-голям шанс да постигнем по-добри резултати. Аз съм убеден, че Европа заслужава такъв проект. Защо? Защото Европа до момента беше един много добър пример за това, че с малко пари, сравнително, Европа можеше да е конкурентоспособна в областта на космическите проучвания. Освен това, Европа има и предимства, защото тя не развива военни системи. Това, което ние развиваме, това е система, която гарантира функционирането на гражданските системи и според мен тази система е уникална. Аз не съм много сигурен дали е, е САЩ биха е, достигнали такив, такъв стадий на развитие, където първоначално военни системи ще се използват за граждански цели. Е, Китай използва вече такива системи за граждански цели и Китай се развива много добре в тази област. Според мен обаче е, този проект е изключително важен за Европейския съюз. Благодаря, господин Хамек. С това приключваме дискусията по тази точка и сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Моля, наистина, постарайте се за 20 минути да се справим с тази точка. Имаме в момента закъснение от половин час. И така, следващата точка – устойчиво бъдеще за транспорта. Господин Чанчен има думата като докладчик. Благодаря, господин председател. Устойчивото развитие за транспорта, според мен, е важна тема – Това означава, че ще обсъждаме тази тема в близко бъдеще много често. През 2001 година бе приета една бяла книга за бъдещето на транспорта от страна на Европейската комисия. Тя беше до 2010 година и през 2006 в средносрочен план бе ревизирана. Сега ще излезе нова бяла книга. И там ще става дума за мрежите ТНТ и комисията трябва да се опита да приеме един цялостен подход. Целта на Бялата книга 2010 година ще бъде да се постигне един устойчив транспорт, който да отговаря на економическите изисквания, но и на социалните и екологичните изисквания на обществото. Най-важното тук, според мен, е да се интегрират а, транспортните модуси, информационните технологии, комуникационните технологии, екологичната устойчивост и конкурентоспособността на нашите технологии на световния пазар – Наличните инструменти са политиките, на базата на които можем да постигнем всички тези цели. Искам да подчертая значимостта на това инфраструктурата да бъде интегрирана, що се отнася до интермодалния транспорт, разработването на зелени технологии, публично-частни партньорства, подкрепа от научните изследвания и информиране на гражданите. Предизвикателствата бъдеще са следните. Населението застарява, т.е. пътниците застаряват. Миграционните потоци биха означавали, че ние ще имаме повече пътуващи, работещи и трябва да спазваме принципа на екологичната устойчивост, недостига, що се отнася до изкопаеми горива както и сигурността на енергийните доставки. Трябва да имаме предвид новите градски центрове, демографското положение, както и въпроси не само в Европейския съюз, но и свързващи ни и обединяващи ни с останалата част от света или проблеми с трети страни. Два аспекта искам да спомена. От една страна промишленост, замърсяване, защото независимо от усилията си, трябва да използваме повече технологии, които да излъчват по-малко зловредни емисии и да потребяват по-малко горива. Има нарастващо ползване на пътищата, т.е. трафика нараства. Нашите цели са цели и по международни спогодби. Можем да ги постигнем, ако интегрираме различните транспортни модуси. Трябва да преместим вътре външните разходи и да преминем към интермодален транспорт. И къде по отношение на транспорта. Почти не се говори за това. Използването на ИКТ при контрола на трафика. Мисля, че така ще може по-добре да се контролира мобилността. Това ще има своите плюсове не само за пътническия транспорт, но и за транспорта на стоки, защото ще се намалият задръстванията и пътищата ще бъдат по-безопасни. И накрая, комуникационните навигационни системи преди маничко говорихме за тези системи. Така може да се събира информация, свързана с трафика, както и да се разработват интелигентни транспортни системи, които трябва да бъдат финансирани и да се дават стимули за изследвания в тази област. И така, господин председателю, дами и господа, опитах се да резюмирам тъй като времето ми прекъс... притиска, няма да навлизам в подробности. И ми се иска да чуя становището на колегите и ще разработя допълнително предложението си с измененията, които се предложат. До 2 февруари Можете да подавате изменения. Те ще бъдат на всички езици. Ще се опитам да включа всичко това, което смятате за... ...че questo argomento, come ho detto all'inizio, è un argomento serio, importante, che svilupperà... Но не бива да забравяте, че това е изключително сериозна тема и тя ще бъде част от стратегията до 2020 на Европейски съюз. Благодаря, господин Томс. Uh, Благодаря, господин председател. По тази важна бяла книга на Европейската комисия там излагаме нашата транспортна политика през следващите 10 години. Намаляването на емисиите на парникови газове е изключително важно. Важно е също така намаляването, замърсяването с шум и замърсяването на въздуха в градските зони. Имаме различни нови технологии, които се разработват по-настоящем и които могат да ни помогнат. Разбира се, предизвикателството е да ускорим използването на тези нови технологии. Някои казват, че би трябвало да оставим нещата в ръцете на пазара и не бива ние да сме тези, които да избираме печелившите в тази надпревера. Аз пък мисля, че трябва да идентифицираме бариерите, които са изправени пред тези нови технологии и да помогнем на технологиите да излязат на пазара максимално бързо. Това трябва трябва да стане, без да изключваме която и да е технология от достъп до пазара. Веждането на всички нови технологии е изключително скъпо начинание и затова те имат нужда от помощ в самото начало. Считам, че ние в настоящата комисия би трябвало да изградим рамкови решения за използването на електрически моторни превозни средства, защото те могат да помогнат използването на възобновими източници, като например използването на вятъра. Те могат да намалят емисиите на парникови газове, както и замърсяването с, на въздуха и а, шумовото замърсяване. Те ще намалят също така и зависимостта ни от нефт. Тъй като ние сега правим предложения към бяла книга, би трябвало да бъдем максимално конкретни. В крайна сметка, какво е законодателството, което трябва да бъде ревизирано или пък трябва да бъде въведено през следващите 10 години, за да сме сигурни, че транспортният сектор ще бъде устойчив и в бъдеще и спазвайки настоящите директиви. Благодаря. Господин Ланге. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за доклада. Искам да допълня два пункта. Уважаеми колеги, транспортната политика е за промишлеността нещо много централно, поради две причини. От една страна, без ефективен транспорт нашата индустрия, нашата промишленост не може да функционира ефективно. И от друга страна, мобилността е именно сърцевината на производството в Европа. И тук го мисля за е, корабостроенето, автомобилостроенето, самолетостроенето. Ето защо от екологична гледна точка е хубаво да формулираме тези два аспекта възможно най-добре. По отношение на първия аспект – ефективен транспорт за подобряване на производството в промишлеността. Имаше един интегриран транспортен подход. Но, уважаеми колеги, е, няма смисъл да развиваме нови технологии, с Галилео. И също до с това да забраняваме е, товарните камиони да, прено, да пренасят товари извън своите страни. Така имаме около 30% празни турове, е, празни ходове на товарните камиони. А, ето защо ни трябва интегриран подход. Имаме нужда от Галилео за ефективно управление на транспорта, но също така ни трябва и преодоляване на капотажното ограничение на товарния транспорт. Тоест, трябва ни една интегрирана политика за транспортния сектор. А, за товарните влакове. Това въжи също. А, абсурдно е един товарен влак да пресича много различни граници в Европейския съюз, а да се движи с една скорост, която е подходяща за ледоразбивач в Балтийско море. На второ място искам да се спра на индустриалното производство – Трябва да отговорим на очакванията на бъдещето и трябва да видим <clears throat> как бъдещето ще организира своята мобилност. Там мисля, мисля, че именно тук трябва да видим какви ще са продуктите на транспорта и продуктите на мобилността, защото не става дума само за пътуване с кола или колелотрия, става дума за общата концепция на мобилност. Тук имаме няколко възможни подхода по отношение на науката, на развитието, за да може наистина да осъществим една промишлена реконструкция на сектора, за да може да отговорим на предизвикателствата на бъдещето. И още нещо – е моята колега говори за електрическите автомобили. А понякога иновациите, на иновациите им липсват възможности за стандартизиране. Тогава нека се попитаме каква инфраструктура ни трябва, какви контакти и възможности за зареждане ни трябват за електрическите автомобили, за да може да направим една, раз, едно разумно стандарт, една разумна стандартизация за иновативни проекти. Благодаря. Имам още 6 желаящи за изказване. Ще се опита. Ще ми бъда много благодаря. Ще съм много благодарен, ако спазите времето за изказване. Наистина ще се опитам да бъда кратък. В доклада се, говорят, се говори за няколко предложения на комисията и аз ще се спра на някои от тях. По отношение на въглеродните емисии, няма да повтарям каквото се каза до момента, но бъдещата урбанизация е голям проблем, защото все повече хора ще се съберат в градовете и мисля, че тук в този доклад трябва да вземем предвид бъдещата политика за таксите и за глоби и за данъци. А, например, таксите, които се пращат, плащат за замърсяването на околната среда, и когато става дума за проекти, които се изпълняват в държавите членки, такива проблеми трябва да станат приоритетни, защото проектите са важни и по отношение на безопасността и сигурността на населението. Ние имаме, ние не сме постигнали целите от Бялата книга до 2020 година и смятам, че новата стратегия трябва да бъде формулирана така, че държавите членки да поемат повече ангажименти по отношение на прилагане и постигане на целите от 2020. Е, Аз подкрепям постигането на целите за чиста околна среда и за създаване на транспортни системи, е, които са екологосъобразно и са основани на ниско отделяне на въглеродни емисии. Ние трябва да мислим за хората и за заместването на неекологичните е, автомобили чрез екологични. Благодаря, господин председател. А много хубави неща се казаха. Поздравявам господин Канчан за неговия доклад. И искам да се върна на, на изказването на колегата Ланке. Наистина, е, транспорта е сърцевината на нашата конкурентоспособност. И когато говорим за информационни и комуникационни технологии, тук ние сме водещи и също така сме водещи по отношение на свързването на нашите транспортни мрежи. Но ние не успяваме тази концепция, която имаме в главата си, да я приложим на практика, да свържем наистина нашите пътища. Има различни национални изисквания, които пречат на това свързване, защото ние имаме много добри продукти, но не може да ги пласираме на пазара. Не може един товарен камион да се движи от Копенхаген до Мадрид с 17 км в час средно. Имаме по-добри системи, но сме проспали възможността да използваме повече товарните влакове за превоз на стоки. Ето сега е възможността да наваксаме. А, колегите биха се радвали, ако предвидим зелени коридори в рамките на транспортната система. А, господин Сапатеро също говори за по-силната електрификация на мобилността с, с, с устойчив с устойчива електроенергия, но да се предвидят зелени коридори, които да се финансират именно от регионалните кохезионни и фондове и от фонда за подкрепяне на селското стопанство. Не може да говорим само за намаляване на въглеродните емисии. Трябва да говорим и за мобилността. 17 км в час са прекалено малко. Трябва да обединим усилията си в областта на развитието и изследванията. И мога да кажа нещо за стандартите. А, Нямаме полза от автомобилите, които ще се ползват в, в Испания, ако те не могат да се карат и в Берлин. Трябва да имаме стандарти за бъдещите технологии. И тук е момента да се намеси комисията, защото понякога тя доста закъснява, доста след развитието на промишлеността. Сега комисията трябва да действа, защото в противен случай няма да може да реализираме нашите чудесни идеи. Още четири човека, които искат да се изкажат, имаме още три доклада. А след това идва министърът. Господин Презина. доправи ткви в логистических... Тайната за рационализирането на е, транспорта е, е, е логистиката. Има забрани за каботажа между различни страни членки и нашата възможност да действаме е твърде ограничена в тези случаи. Разбира се, когато искаме по-малко въглеродни емисии, трябва да използваме всички възможности, организационни възможности, с които разполагаме. И преди всичко да се опитаме да премахнем тези забрани за каботаж. Колегата Оте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, да го поздравя за неговата работа и да кажа, че Европейския съюз не инвестира достатъчно в европейската транспортна мрежа. Положението е драматично, става дума за а, много милиарди. 3-4 милиарда съвсем не са достатъчни. Настоявам на моето предложение. Трябва да знаем какво искаме, каква територия трябва да управляваме, за да могат всички да бъдат обслужвани и с пътнически, и с е, товарен транспорт. Също така трябва да се има равновесие между градските и селските райони. Защото колко повече решаваме проблемите в градските райони, толкова повече увеличаваме замърсяването и толкова повече привличаме хора от Хинтерланда към големите градове. Това всичко са много важни елементи. Трябва да се инвестира повече на връзките между мрежите в отделните страни членки. Благодаря. Благодаря. Моите забележки се отнасят до точка 6 от предложенията. В тази точка 6 се включва всичко. Научни изследвания, безопасност, замърсяване, логистика, завършването на проектите по ЕТНТ и бъдещото финансиране и развитие на бъдещата транспортна мрежа. Бих искала да кажа следното. Първо, трябва да поставим по-голямо ударение на бъдещото развитие на транспортните мрежи и това трябва да бъде отделна точка Както тук, що каза преждеговорившия, не инвестираме достатъчно в планирането и изграждането на подобни транспортни мрежи. Затова ни е необходимо тук да включим отделна точка. Втората ми забележка е следната. Трябва да следим за прилагането на Лисабонския дневен ред. Бих добавила и политиката на добросъседство – съгласно която е необходимо да свързваме Европейския съюз с неговите съседи. Не става дума, значи, само за Лисабонската стратегия, но и за нашата политика на добросъседство. Въпрос, който е много важен, тъй като искаме да продължим да водим активна външна политика спрямо нашите близки съседи. Благодаря. Благодаря, господин председател. За да дадем мнение по доклада, трябва да го анализираме. Общо взето може да се каже, че отварянето на транспортния пазар ще доведе, смята се, до намаляване на цените, но това е смешно води, виждаме е, намаляване на правата, накърняване на правата и на доходите на работещите в сектора, влушаване на околната среда, намаляване на сигурността и е, е, е никакво намаляване на цените. Напротив, огромни печалби на е, транспортните фирми, които стават е, монополи. Ако искаме да революционираме транспорта в Европа, абсолютно необходимо е да използваме нови а, е, методи. Ние а, е, стимулираме, ние искаме от страните членки да направят едно или друго, но, но начина по който са а, а, формулирани целите трябва да осигурява обслужването на всички части на Европа с товарени пътнически трафик, като не се забравя социалното измерение. Да се разполагат промишлените а, мощности според нуждите на населението. А, а, онези, които се е, занимават с товарен трафик, също да отговарят за замърсяването. Защото е, Ония, които плащат цената, не участват в разпределението на дифидентите. А трябва да гледаме само интереса на гражданите. Ако Европа е, не стане едно огромна строителна площадка за развитие на транспорта, трябва да кажем, че няма да вървим напред, никога а, а, няма а, да а, вървим напред. При железопътния транспорт необходимо е едно интегрирано европейско, многонационално железопътно предприятие, за да се преодолее сегашната какафония и а, влушаването на железопътните услуги, не, не, не, оперативната несъвместимост между ТЖВ-тата и останалите а, влакове. Необходимо е а, да се проведат научни изследвания за чистите самолети на бъдещето, а, за да имаме възможност да поддържаме една европейска самолетостроителна промишленост, която да може да се конкурира с Боинг и с китайските самолетостроители. Необходима е също така европейска аеронавтична промишленост. В момента се използват технологии, които са разработени преди повече от 25 години, и то благодарение на обществени фондове. Uh, okay, thank you, thank you. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. Доклада наистина отговаря на стратегията, представена от Комисията за устойчивото бъдеще на транспорта. Това е много важна стъпка за подготвяне на следващата бяла книга. Следващата бяла книга цели да подобри екологичните показатели на транспорта, неговата гъвкавост а, по отношение на недостига на изкопаеми горива, което ще бъде проблем на бъдещето. Председателят Барозо заяви, че целта, дългосрочната цел всъщност, е нисковъглероден транспорт и дори безвъглероден такъв. В същото време обаче трябва да запазим и конкурентоспособността на нашата индустрия. Разбира се, това е една много амбициозна цел. Трябва да се мобилизират различни инструменти. И част от въпросите, повдигнати тук, се включват в следващата бяла книга. Мога да спомена интермодалният транспорт, новите технологии, технологии за альтернативни горива и е информационни технологии за управление на трафика. Различните политики за себестоеността също бяха споменати, отварянето на вътрешния пазар все повече. И това в рамките на един интегриран подход, както бе споменато по-рано. Всички коментари отговарят на въпросите, които и ние обсъждаме, така че няма да отнемам повече време. Очакваме с нетърпение а, вашия принос към следващата бяла книга. Благодаря. Още едно изказване от докладчика. Аз мисля, господин председател, че, то, че имаше много важни изказвания. Аз благодаря за тях и очаквам изказванията на колегите до 2 февруари. Ще направя съответните изменения и ще направя един общ, едно общо предложение. И така, както каза докладчика, 2 е февруари, крайен срок за изменения. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Европейска програма за наблюдение на Земята. Господин Гланте, уважаеми дами и господа, имаше много предложения за изменения. Аз ги прегледах. А, е, нямаше големи политически спорове, нямаше противоречия в това, което получих. Искам обаче да се спра на някои от пунктовете, които засягат предложенията за изменение. Най-напред, по отношение на атмосферата а, и управлението на катастрофи и кризи, а, приемам предложението. Освен това, трябва да направя една самокоректура а, за достъпа на данни. Мисля, че не трябва да говорим за безплатен достъп, а по-скоро до прозрачен достъп на данни. Е, може би последствие може да говорим за възвръщаемост на инвестицията, за събирането на тези данни, но е, ползването им и достъпа трябва да се заплащат. Освен това, имаше и предложение за избягване на дупликацията на данните. Мисля, че това предложение е също разумно. Има различни концепции, къде трябва да бъде в регламента мястото, където да се дискутира този въпрос за дубликацията на дублирането на данните. Е, има още едно изменение за партньорски съвет. Мисля, че идеята е добра, трябва обаче да се обсъди. Хубаво е да имаме добро сътрудничество с бъдещите си партньори. Освен това имаше едно предложение, към което съм малко скептичен. Това е предложението за трите космически наземни компоненти и геореферентната компонента. Аз си записах това предложение, но мисля, че, този, че това предложение е прекалено смело. <clears throat> Предложението за сертификацията е, трябва да чуе мнението на комисията, дали тя е в състояние да осъществи това предложение. Данните трябва да са достоверни и въпросът е тук, дали комисията може да осигури тази достоверност и верификация. Освен това, аз мисля, че е хубаво да обсъдим отново на, на, на ново със, заседание този доклад. Въпросът за финансирането си остава отворен. Вчера говорихме за финансирането, по същия въпрос говорим и за Галилео. Комисията вчера каза, че ще ни предостави преглед и доклад за финансирането на програмата е ГМОСС. Ще видим какви са финансовите ресурси. И ако разберем, че финансите са ни достатъчни, това е добре. Ако не, аз имам предложение за увеличаване на бюджета. Би било много хубаво да разберем именно тази информация колкото се може по-бързо. Надявам се до лятото да приключим с този доклад. Колегата Тита си на думата. Благодаря, господин председател. Запознах се с всички внесени изменения. И това е един доклад, по който като че ли има доста голямо единодушие. Радвам се, следователно, че някои от вас са внесли изменения, които са същите като измененията, които аз съм внесла. О, имам някои мисли по отношение на цялостната композиция а, на документа. А, на цялостния състав на а, съвета. И също така и координирането на ГМОС с, с националните законодателства. Нещо друго, което ми се струва, че е важно. Би трябвало да предложим едно събиране с всички докладчици, за да може да установим едно добро сътрудничество през изните седмици. Искам да се върна на безплатността. По този въпрос говорихме много. Аз тогава казах моето мнение. Мисля, че вече се оформя началото на един консенсус. А, но ще разговаряме с госпожа Тикало, за да обсъдим, което е внесло изменение, за да обсъдим принципа на безплатност. А, значи, а, е, не можем сега да решим дали да бъдат услугите безплатни или не. Не можем на този етап да решим този въпрос. Необходимо е обаче в правилника да включим принципа на свободния достъп до данните на ГМОСС. Това са, за това се отнася изменения 37 и 38. Свободен достъп, това не значи безплатен достъп непременно. Това може да бъде безплатен или не безплатен. Но предлагаме принцип на свободен достъп до данните на ГМОСС. значи този въпрос е много важен, а пък въпросът дали ще бъдат безплатни услугите или не, ще се реши по-късно. Не трябва да ограничаваме прекалено много програмата а, а, за глобален мониторинг. Съществува и както казах, въпрос за безплатността, който може да бъде решен и по друг начин. Както вие напомнихте, за сертификацията на данните, мисля, че това е важен въпрос. Важно е да знаем как да работим върху сертификацията на данните. И знам, че някои промислени среди възразяват срещу принципа на писмена сертификация, защото трябва да поемат отговорност. Значи трябва да бъдем много внимателни, когато дефинираме самото понятие сертифициране на данните. Аз говорих и за... Ще говоря и за други аспекти, за геореферентността. Но това, което ви предлагате, е много интересно, тъй като това са конкретни въпроси, важни въпроси, които са свързани с така много сериозен залог, така както за промишлеността, така и за всички други ползватели. Нямам а, други забележки по този въпрос. Смятам обаче, че предложението е интересно. Ще позволи да се подобри текстът. Ще отвори една нова възможност а, за публичния сектор, за предприятията. Но когато говорим за свободен достъп, става дума за достъп на всички граждани на Европа. Благодаря. Благодаря, колегата Хел. Um, Благодаря, господин председателю. Благодаря за доклада на колегата. Всички считаме, че този доклад е много полезен. Бих искала да вдигна няколко дребни неща. Първо, достъпът до данни трябва ли да бъде ограничен или не? Е, има едно такова предложение да се ограничи достъпа за граждани и организации. Мисля, че това е против принципите на оперативната съвместимост и достъпност, което се опитваме да постигнем с Галилей и GPS. Т.е. такъв тип данни трябва да могат да бъдат обменени. Чисто практически погледнато, това може да се окаже една пречка за ефикасното използване на данни в трети страни за решаване на проблеми, като например незаконната сеч и борбата с климатичните изменения. И това са въпроси, с които и ние трябва да се борим, за да защитим собствените си интереси. Така че трябва по-общо да гледаме на нещата, а не да се опитваме да се ограждаме с високи стени. По щекотливия въпрос за достъпа до данни, дали да е безплатен или не, съгласна съм с госпожа Дати. Въпросът е доста деликатен и мисля, че ще е добре да си оставим отворена вратичка тук. От една страна има много плюсове това да бъдат безплатни данните, за да може промишлеността, използвайки тези данни, да направи съответните услуги за гражданите. От друга страна обаче не бива това да бъде записвано в законодателството, защото това ще означава, че от тук много години напред това да бъде така, а пък в бъдеще могат да възникнат други услуги и тогава да са необходими нови решения, така че не мисля, че трябва да го записваме в текст. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer ao relator e ehm, concordo em geral com os pontos incluídos no relatório, mas para mim... Благодаря, господин председател. За мен най-важният въпрос е финансирането. Устойчивостта на финансирането от 11 до 13 година е осигурена, поне така изглежда, но много важно е да осигурим дългосрочната устойчивост на финансирането от 2014 до 2020. нуждите от средства са много по-големи от това, което сега се предвижда. За това би било необходимо много внимателно да се преценят нуждите и да се осигурят възможности за финансиране в рамките на следващата рамкова програма, която да отговори, финансиране, което да отговори на нуждите. Защото Става дума за проекти, които са важни, играят важна, ще играят важна роля за бъдещето на Европа. Защото сега, както са нещата, финансирането на тези проекти в по-далечно бъдеще е доста проблематично. Следователно, още един път повтарям, много важно е да се гарантира устойчивата развитие на тази програма, която ще има голямо значение за всички европейци. Благодаря сега представителите на комисията. Oh, no, excuse me. It's a gentleman. Excuse me, commission, please. Merci beaucoup, monsieur. Благодаря, господин председател няма, не трябва да се взираме в двусмислеността на малкото ми име. Тъй като имаме много малко време, ще бъда съвсем кратък. Искам да реагирам само на някои въпроси, повдигнати от докладчика и от онези, които се изказаха. Най-напред искам да ви благодаря за вашият интерес. И смятам, че приносът на парламента е не само положителен, но и а, еднопосочен. По отношение на въпросът повдигнат от а, докладчика за съчетаване на изменения 30, 33 и 43. Това е въпрос, който може да се реши в рамките на прилагането на регламента, като се уточни какъв да бъде достъпа до данните. Също така, може да се каже нещо по отношение на политиката във връзка с достъпа до данните. Сигурен съм обаче, че ще има начин да намерим законодателна формула, която да отговаря на нашите нужди. Колкото за политиката на достъп до данните. Дискусията, която се проведе тук, беше много разумна. Целта е да осигурим отворен, открит достъп до данните, като се има предвид глобалният а, а, характер на системата. И в параграф, съответния параграф на 8 член трябва да се формулира подобен достъп. В някои пунктове можем да предвидим безплатност. Става дума за пунктове, които са съвместно финансирани, постове, които са временно финансирани от членки от Европейския съюз, където може да има безплатни лицензии. Обаче в момента няма яснота за цялата система и за това е добре да останем открити, е, за едно бъдещо решение в зависимост от е, исканията, дали ще бъде, е, бъдат безплатни данните или не, това по повече подхожда на нашето мислене по този въпрос. По отношение на сертификацията на данните, въпросът е много важен. Той е свързан с доверието в нашата система. Информацията, която се дава, трябва да бъде от високо качество в момента използваме метеорологичният модел. Така че качеството, целостта и проследимостта на данните, така че Системата за спътников мониторинг трябва да отговаря на тези изисквания. Тоест, като използваме модела на метеоролозите, трябва да разпишем това в съответният регламент въпреки че това, което сега се предлага, не намирам за най-доброто решение. По отношение на бюджета, ние сме поели ангажимент да предоставим информация, за да може да бъдем достатъчно прозрачни по отношение на сумите, тяхното разпределение, различните елементи на цената по време на преходният период. Всичко това ще бъде на разположение на парламента. Благодаря. Nein, danke. Ich freue mich für die, äh, für die Beiträge und ich благодаря, благодаря за изказванията. Аз ще ги взема предвид. Аз също благодаря. Знаем какви са сроковете, знаем каква е процедурата, всичко е уточнено. Искам само да кажа въпроса за одобрение на първо четене, да или не. Мисля, че ние не на всяка цена трябва да следваме тази процедура. Ако имаме възможност, добре, ако не, обаче, нека имаме повече време. Е, преминаваме по-нататък. Ангелика Ниплер, процедурен въпрос. Ние имаме отново промяна на дневния ред. Сега би трябвало да говорим за доклада на господин Тосеновски. А, сега не зная това промяна ли отново. Аз чаках специално този доклад и трябва да тръгна след маничко, защото имам едно друго заседание. Господин Тосеновски обаче има проблем с полета и така уточнихме тази сутрин че той няма да бъде днес сега тук. Това го казахме тази сутрин в 9. Сега не мога да променя дневния ред на всеки 5 минути. Господин председател, нека да бъдем спонтанни и така, след като господин Тосиновски е тук, нека чуем неговия доклад. Но може би ще имаме проблеми с други колеги, но ако дискутираме какво да дискутираме, няма да дискутираме нищо накрая. Може ли да го вземем като първа точка тази, тази е, в сесията след обяд? А, аз също излезах от комисията по околната среда, за да дойда тук. И както виждате, съм тук. Вече от доста време съм тук и чакам, защото днес след обед трябва да си тръгна в 3.30. Може ли да се... И двете да изслушаме по 7 минути на всяка. Ама трябва да бъде много кратки. Така, госпожа Гростет, две минути за доклада. След това колегите могат да имат възможност за изказване. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда, ще, много бързо ще говоря. Искам да говоря за координацията по отношение на борбата срещу рака, защото все още има много несъответствия и неблагополучие в тази област най-малко една трета от раковите заболявания могат да бъдат избегнати. При, примерно рака на шийката на матката, на гърдата и други би трябвало да изчезнат, ако имаме едно добро партньорство в борбата и профилактиката на рака. Благодаря на колегата, който вече направи редица предложения. Като него съжалявам за недостатъчното финансиране на това партньорство, затова трябва да се справим с това, което е предвидено в седмата рамкова, програма. До сега с шестата рамкова програма и с първите два апела на седмата програма е, имаме 170, 160, 650 милиона евро тук влизат и малките средни предприятия, и промишлените предприятия. Необходимо е да работим по-добре, по-добре да използваме наличните средства. Въпреки значителните усилия, които бяха положени, за жалост, обема на профилактичните прегледи е само на половината от това, което ни се иска да постигнем. В рамките на този партньорство е необходима структура, Необходимо е да, се, да има на форум с работни групи, който да обсъди тези въпроси. Това се обръщам към Европейската комисия. По отношение на научните изследвания, и с това ще приключа, трябва да се посърчават публично-частното сътрудничество, особено за профилактичните прегледи и медицинските апарати за Е, изследвания, за, им, е, за визуални изследвания. Е, става дума за контрол на, на болестите, които могат да еволюират в онкологични заболявания. Абсолютно необходимо е спешно да има общностен патент в това отношение. Благодаря. Съвсем набързо аз искам да подкрепя колегата Корстет. Ние наистина имаме нужда от по-добра координация в изследванията за рака. Трябва да координираме и по-добре средствата. Има много паралелни изследвания. Това не е необходимо в Европа. И то инструмента, който предлага госпожа Кростет, ППП, публично-обществените партньорства, това, са, това е много добър инструмент и патента, европейския патент, това е също нещо много добре. Тук държавите членки трябва да се задействат по-активно. A nosso, nós, nós temos uma posição favorável uh, em relação. Аз съм в полза под, на този документ, подкрепям. Ние вече а, допренесахме за неговото съвършенстване с а, забележки а, и а, работихме заедно с госпожа Гростет, както и тя вече го спомена. Повече трябва да говорим за въпроса за а, профилактиката на онкологичните заболявания. А, очевидно, сътрудничеството може да ни даде много. А, това е, е национален въпрос, въпрос на субсидиарност, но ако работим на европейско ниво, можем да спечелим много. На европейско равнище вече се обсъждат тези въпроси имаме дори един символ Европа срещу а, а, рака. Важно е следователно да напомним важността на този проблем на нашите политици. Ще представяме забележките си в едните пет дни. 2 февруари е крайния срок за измененията. По този начин Приключваме тази точка. Моля комисията за разбиране. За съжаление трябва да продължим бързо по-нататък с доклада на господин Тосановски. Omlouvám за е, ти троху зматки, které i... Благодаря, господин председател. Много съжалявам за хаоса, който предизвиках с е, късното си пристигане. Аз просто не можах да продължа от прага нататък. Програмата за сателитната радионавигация е програма, която често сме обсъждали с колеги, с докладчици в Сянка. Аз получих 15 предложения за изменение и ние се опитваме да намерим решения за тези предложения за изменения. Става дума за три области за работата на агенцията, за участието на парламента, за статуса на представителите, дали, имат, дали трябва да имат статус на наблюдатели или трябва да имат право на глас. На, от друга страна, как трябва да бъде разпределена тежеста на отговорността. Комисията поема отговорност за програмата, но искаме да дадем възможности на представителите на държавните членки за влияние. От друга страна, искаме да си осигурим активното участие на държавите членки. Те могат да покажат своя интерес и трябва да могат да приложат своите предложения на практика. Искаме да получим един добър психологичен ефект. И на трето място. Акредитацията по сигурността на тези системи. Това е нещо, което е много важно, според мен. По какъв начин ще се осъществява тази акредитация? Аз мисля, че може да намерим тук добър компромис. От друга страна, искам да кажа, че разчитам на допълнителни срещи на докладчиците в Сянка и смятам, че в скоро време ще мога да предоставя на вашето внимание едно добро решение. Благодаря на всички колеги за сътрудничеството. Надявам се и комисията да ни помогне да получим на време документацията, която ни е необходима. Благодаря, господин председател. Искам много да похваля господин Тосиновски, нашия докладчик, който е, работеше много усърдно с докладчиците в Сянка за намиране на компромисни решения. Въпроса за агенцията, въпроса за представителството на парламента и въпроса за разпределението на, на гласовете в административния съвет. Това бяха наистина въпро... основните въпроси, в... които трябваше да решим. Мисля, че се намираме на добър път и може да намерим добри компромиси до утре при гласуването. Господин Кланта е Мога да подчертая това, което каза колегата. Е, нашата, моята политическа група подкрепя компромисния подход за намиране на решение. Мисля, че Европейския парламент е хубаво да има представител и възможност за влияние в административния съвет. Още веднъж благодаря на господин Тосановски. Благодаря. Благодаря. И аз искам да изразя нашите становище. Качеството на докладчика на самия доклад е отлично и ние очакваме с нетърпение да видим компромисния текст. Чудесно, това беше много кратко, но докладчикът получи само похвала. Крайния срок за изменение, това е 17 март. Може би не трябва да се обвързваме с одобрение на първо четене. Това не е принципа. Това е по-скоро изключението. Е, на 17 марта ще гласуваме по всичко и след това ще видим как ще продължим по-нататък. Е, благодаря, че ми помогнахте да наваксаме времето, но сега да видим дали министър е дошъл или не. Аз?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 Yeah? We no, no, no. We are in time and then we can start. Herzlich willkommen, Herr Minister, hier bei uns äh, im Ausschuss. Казвам добре дошъл на министъра, тук в нашата комисия. Това е господин Себастиан, министър на промишлеността, търговията и туризма на Испания. Отново го приветствам и се радвам, че имаме възможността да говорим с първия испански министър, който ни посещава на наше заседание. Мисля, че ще имаме и за бъдеще възможност да говорим с вас. Имаме час и половина за разговора с вас да ви дадем възможност да представите концепцията за Испанското председателство, а след това колегите ще имат възможност да зададат въпроси. И така, аз приключвам с въвеждащите слова и ви давам думата. Muchas gracias, señor presidente. Honorable presidente, miembros de la Comisión de Industria. Господин председателю, Дами и господа, членове на тази комисия. За мен е голяма чест да представя приоритетите, които има Испанското председателство в сферата на конкурентоспособността за нашето 6-месечно председателство на Европейския съвет. Искам да призная, разбира се, и работата на шведското председателство преди нас. Те извършиха отлична работа, работиха заедно с вас в сфери, които падат в мандата на вашата комисия. Ние смятаме да продължим по същия начин дори още повече, защото влезе в сила Лисабонския договор, което пък означава, че правомощията на Европейския парламент бяха засилени. Ние сме първото председателство, което ще работи по Лисабонския договор. Считаме, че за засилването на междунационалните връзки и прилагането на Лисабонския договор ще бъдат приоритет за това първо председателство от триото пред... на председателства. Важно е също така да се прилагат политиките, за които настояват и институциите, и гражданите, за да може да съживим економическата дейност. За това, работейки заедно с Белгия и Унгария, ние изготвихме една програма, която ще бъде раз... изпълнявана следващите 18 месеца. В краткосрочен план тя ще създаде необходимите условия, за да може европейската економика да излезе от настоящата стагнация и рецесия и да ускорим възстановяването. От друга страна обаче, в дългосрочен план, това ще положи основите на устойчив и конкурентен модел за европейската економика. Нашето председателство ще се опита да се справи с тези две предизвикателства. Що се отнася до енергетиката, първата ни цел е пролетния Европейски съвет да приеме плана за действие 2012-2014. Един от основните моменти там е ефикасното интегриране на енергийния пазар. За да направим това, трябва да се съсредоточим върху засилване на взаимовръзките, както и хармонизация на регулаторните органи. По първия аспект бих искал да кажа, че ще работим изключително усилено, за да може мрежите ни да бъдат взаимосвързани поне до 10%. Ще финализираме всички споразумения, така че новия инструмент за солидарност и сътрудничество да стане факт. Освен това, ще подкрепим приоритетно проекти за взаимосвързване на мрежите, които да бъдат вътре в рамките на трансевропейската енергийна мрежа. Що се отнася до вътрешния енергиен пазар на Европейския съюз, много важна е хармонизацията на регулаторните органи, както и Агенцията за сътрудничество на регулаторите в тази област. Затова тези 6 месеца ще направим така, че тя да заработи с пълна пара. Що се отнася до сигурността на доставките, ще работим по един регламент за доставките на газа и ще се надяваме по време на нашето председателство този документ да бъде прият. Що се отнася до външните отношения, искаме да имаме диалог с, с страни по транзит, страни производителки и страни потребителки на газ. На този фон нашето председателство ще се опита да избягва кризите, свързани с доставките на енергийни източници и най-вече е, добрите отношения с страните източници или пък транзитните страни. Всички знаете, че сигурността на доставките подобрява енергийната ефективност, както и насърчава използването на възобновими енергийни източници. Подобряването на енергийната ефективност е нещо много важно и ние ще се съсредоточим върху тази тематика посредством един план за действие, който от 2010 до 2014 година. Това ще стане най-вече в светлината на обявения преглед на плана за енергийна ефикасност от 2006 година. По отношение на чистата енергия, транспонирането на общностното законодателство ще бъде приоритет за нас в тази сфера. Ето защо ще насърчим изготвянето на национални планове за действие, които ще бъдат разгледани от Европейската комисия до 30 юни 2010 година. Също така ще се съсрочим върху нисковъглеродни технологии по плана стратегически енергиен план СЕТ. Надяваме се Мартенския съвет да даде възможност за отраслови инициативи и финансиране в тази област. Дами и господа, господин председател, уважаеми дами и господа евродепутати, изкопаемите енергийни източници водеха до войни в миналото и Намаляването на тези източници пък води до економически политическо напрежение и става все по-трудно държавите да стигнат до спогодба. А, трябва да прекратим това развитие. Възобновимите енергийни източници са чисти и дават възможност за мир, за сътрудничество и устойчивост. И в този дух един от нашите приоритети, нашето председателство е свързан с тях. И то е свързано най-вече с Средиземноморския план за слънчева енергия. Испанското председателство планира да организира една, консерв... една конференция на 11 и 12 май в Валенсия. Тази конференция ще се занимае с Средиземноморския слънчев план, което ще доведе и до срещата Евромет е, в Барселона. Енергетиката ще играе ключова роля, когато говорим за конкурентоспособността на нашата економика, както и развитието на ИКТ. ИКТ играят много важна роля и ще продължат да играят и в бъдеще. По отношение на информационното общество и КТ, нашата стратегия се основава на развиването на тези технологии. Те проникват във всички отрасли, и са жизненно важен компонент, компонент, ако искаме да имаме една здрава економика. Имайки предвид значимостта на този сектор, следващите 6 месеца ще стартираме една нова стратегия от 2010 до 2015 година. Тази нова стратегия се нарича за цифровизирана Европа стратегията от Гранада. ИКТ, производителност, качество на живота. Тази нова стратегия от Гранада ще замести стратегията Ай 2010 и ще бъде дисконтирана на неформалния съвет, който ще се проведе на 19 и 20 април 2010 година в Гранада. Този съвет ще вземе предвид препоръките на доклада Визби на шведското председателство. Искаме да създадем един цифровизиран пазар, по тази стратегия, този единен цифровизиран пазар ще бъде петата свобода на Европейския съюз. И ако и направим, изготвим един такъв пазар, то тогава ще можем да насърчаваме развитието на трансграничната електронна търговия, както и развиването на такива услуги, свързани с електронно съдържание най-вече. За да можем да насърчим такъв един пазар, изключително важно е да се освободим пречките по пътя си, особено по отношение на достъпа, използването на мрежи от ново поколение, както и защитата на правата на ползвателите при електронната комуникация. Затова стратегията от Гранада ще ни даде възможност да заложим цели и измерители, за да можем да преминем през цифровия вододел от второ ниво. Освен това ще имаме нови мрежи, които ще направят една добра регулаторна рамка, за да предоставим и необходимото финансиране за извършване на тази дейност. Освен това ще насърчим една европейска харта за правата на ползвателите в сферата на електронната комуникация. Ние приехме такава харта в Испания наскоро, така че ще я използваме като модел. Заетостта и конкурентоспособността са в основата на економическия растеж, но економическия растеж сам по себе си днес не е достатъчен, за да имаме устойчивост. Би трябвало да оптимизираме а, зачитането на околната среда, което е неизменна част от нашата работа. Затова ИКТ са изключително важни, за да постигнем екологичните цели, които сме си поставили до 2020 година. И къде ще играят изключително важна роля за консолидиране на концепции като енергийна ефективност и екоефективност. Те ще насърчават телеработата, видеоконференциите, еле, извинете, електрическите коли, интелигентните мрежи и интелигентните измерители – затова ролята на ИКТ е в реализирането на един устойчив модел, заедно с единния цифровизиран пазар и новите, и мрежите от ново поколение, извинете, както и преминаването през втория вододел и хартата ще бъдат петата колона на гранатската стратегия. Що се отнася до измерението и къде, ние ще насърчаваме развиването на доверие към нашите мрежи и защитата на авторските права в интернет. Също така ще искаме да постигнем едно споразумение, което да даде възможност да има хармонизирана хармонизирана спогодба, която да доведе до показатели, свързани с информационното общество. Дами и господа, финансовата и економическа криза оказа голямо въздействие върху промишлеността на всяка една държава членка. Ето защо всички страни са предприели мерки, за да подкрепят индустриалния си сектор. Трябва обаче да помислим дали а, това обаче е променило по някакъв начин промишлената политика на държавите членки. Хубаво е да видим и доколко са ефективни тези мерки и да анализираме промишлената си политика и нейното развитие от ден днешен до 2020 година. Бихме искали един такъв дебат да бъде проведен по време на Испанското председателство. Така ще заложим основата за бъдещата промишлена политика на Европейския съюз. Една политика, която трябва да съживи нашата економика, да даде един иновативен капацитет на тази индустрия, за да може тя да бъде способна на глобалния пазар. Насърчаването на устойчивостта, както и възможността за реализиране на нововведение, съществуват и в автомобилната индустрия индустрия. Изчитам, че електрическите коли са една отлична възможност а, за да напреднем. Мисля, че част от нашето бъдеще а, лежи в електрическите коли. Но това е свързано и с технологичното развитие и енергетиката. Ние се ангажираме с електрическите коли, защото това ще доведе до намаляване на зависимостта от нефт както и много други зависимости. Ще намали нашата зависимост, отново казвам, от нефт, ще насърчим енергийната ефективност, спестяването на енергия, както и възобновимите енергийни източници. Това ще бъде един качествен скок, когато говорим за сигурността на доставките и опазването на околната среда. През 2008 година ние трябваше да внесем около 90% от общото си потребление на нефт. Това е 4,4 милиарда барела нефт. Ако прогнозите на Международната агенция по енергията са верни и се качи цената на 30 евро на един барел, то означава, че ние ще платим 132 милиарда евро на страните износителки на нефт. Още 132 2 милиарда евро, т.е. в повече. Това е целият ни бюджет за 2010 година. Електрическите е, моторни превозни средства не са само възможност за промишлеността и по отношение на енергетиката. Електрическите автомобили също така са и нещо повече. Те са свързани с ползването на програмни продукти, за да бъдат зареждани с интелигентни измерители и така нататък. Затова насърчаването на такъв вид МПС би трябвало да доведе до един диалог между всички отрасли и къде и промишлеността и енергетиката. Дами и господа, ние вярваме, че въвеждайки електрически МПС, ние ще изиграем важна роля в консолидирането на новия модел на растеж, необходим на европейската економика. За това Испанското председателство ще започне един европейски дебат, за да видим какви мерки могат да се предприемат за насърчаване ползването на електрически МПС в промишлеността, а, пък и не само в нея. Нашата цел е да стартираме един такъв дебат. Ще приемем стратегия за електрическите МПС на Европейския съюз и това ще бъде една от основните теми в дневния ред на неформалния съвет по конкурентно способност, който ще се състои през февруари в Сан Себастьян. Надяваме се, че съветът по конкурентоспособност пък през май ще приеме заключения, които да включват ангажимента на държавите членки за насърчаване на електрическите МПС. По отношение на промишлената политика, трябва да кажа, че ще се фокусираме върху следните теми. Ще напреднем по прилагането на документа за малкия бизнес – освен това ще поръчаме едно проучване за прогнозите на европейска запазена марка. Ще продължим да поддържаме защитата на авторските права и правата на интелектуална собственост. И в заключение, господин председател, дами и господа, когато говорим за конкурентно способност, нашето председателство е изготвило пълен дневен ред по този въпрос. Искаме да отговорим на предизвикателствата и трудностите, пред които сме изправени през 2010 година. Независимо от мрачните прогнози, може да има и надежда, ако всички работим заедно за нововведения, конкурентоспособност и устойчивост с заслужената упоритост. Разчитаме на вас и вие можете да разчитате на подкрепата на испанското правителство. Благодаря, господин министр. Това беше една много широка палета от теми. Виждам, че има много желаещи да се изкажат. 15 желащи за изказване има до момента. Да видим има ли още. Приключваме с списъка за изказване и искам да ви помоля за следното. Всеки и да се ограничи в две минути за своя въпрос, за да може да получи един обширен отговор. Хубаво е да виждаме и времето на екраните. И така. Госпожа Дел Eh, Благодаря, господин председател. Господин министр, от името на политическата група, към която принадлежа, искам да ви кажа добре дошъл в нашата комисия. Вие засегнахте редица теми, които влизат в кръга на вашите правомощия, но искам да се спра преди всичко на енергията. Знаете, че стълбовете на европейската енергийна политика са сигурност, конкурентоспособност и устойчивост. С една дума говорим. Да не зависим, става дума да не зависим от трети страни за нашата енергия. Искаме също така чисти енергоисточници. Тоест, е, източници на енергия, които а, не излъчват големи количества въглероден двуокис. В момента само атомната енергетика отговаря на тези условия. Когато става дума за съчетанието на различни енергоистичници, какъв дял ще има атомната енергетика, зависи от отделните страни членки. Но исках, би ми се искало да спомена нещо, което е в правомощията на Европейския съюз и се отнася до сигурността. Съгласно Евробарометър 2008, подкрепата за атомната енергетика се увеличила и под сега в момента е горе-долу 50 на 50%, т.е. половината половина от гражданите са, на Европа са за, другата е против. Но въпросът за сигурността при обработката и складирането на ядрените отпадъци е много важен. Има ли безопасен начин да обработваме и складираме ядрените отпадъци. И ако има такъв начин, тогава 60% от населението на Европа биха били в полза на, ядрената, на атомната енергетика. За жалост няма достатъчно информация по този въпрос. Две от новите съдни членки България и Румъния и две от старите страни, по-старите страни членки Испания и Австрия – могат да се включат в въпроса за информацията. Особено Испания не дава достатъчно информация. Информацията е много важна, за да знаем, да можем да вземем правилни решения. Искам да попитам какво възнамерява да направи Испанското председателство, за да имаме повече информация за атомната енергетика и за това как трябва да се управляват е, радиоактивните отпадъци. Благодаря, господин председател. бих искала най-напред да ви кажа добре дошъл от името на политическата група, към която принадлежа и да ви поздравя за вашето абсолютно ясно представяне на програмата на Испанското председателство. Както моята колежка току-що спомена, става дума за широк кръг от въпроси. Вашата програма е амбициозна, интелигентна, отговаря на нуждите на Европейския съюз в момента. Знаете, че обстоятелствата в момента са малко особени. В момента излизаме от голяма, дълбока економическа криза. В момента сме в процес на формулиране на стратегията на Европейския съюз и вече започваме да прилагаме един нов договор, който между другото дава по-големи правомощия на Европейският парламент – и той има вече право да съзаконо, да, да, да, да участва съвместно взимане на решения в много области, включително и енергетиката. Въпросът ми е следният, господин министр. Като се има предвид сегашната криза между Русия и Украина, ясно е, че трябва да засилим европе... Е, дипломатическите си усилия е, за преодоляване е, на извънредните ситуации. Ясно е, че ни е необходима сигурност, за да имаме сигурност, солидарност, за да имаме сигурност на доставките. Е, необходимо е свободно циркулиране на енергопотоците в Европейския съюз. И затова ще попитам за нещо, за което отдавна говорим. Взаимните връзки. Говорим за взаимни връзки между мрежите. Нещо, което е повод за загриженост. Вие казахте, че това ще бъде един от приоритетите на Испанското председателство. Дайте ни, моля ви, малко повече информация, защото този въпрос отдавна се обсъжда. Кратка, ще искам се да бъда кратка, господин министр, но имам и втори въпрос. В, развитието на единият пазар на цифрови услуги се е, спъва е, от пречки в страните членки. Какво ще направите, за да убедите съвета да промени становището си? Какви приоритетни мерки ще вземете, за да може единият пазар на цифрови услуги да стане реалност? Благодаря. искам да ви кажа добре дошъл от името на Съюза на либералите и демократите. И аз искам да се спра на въпроса за енергетиката и енергийната ефективност. Знаем, че имаме малко време, за да предприемем решителни действия в тази област. Първо искам да попитам какво възнамерявате да предложите за 2020-2020 година през срещ, на срещите на върха през пролета и през юни. Трябва да намерим а, правилният път напред. О, става дума за план за действие като част от програмата 2020. Това са работни места в рамките на борбата с измененията в климата. И нещо, което госпожа Де Кастилио спомена. Устойчивостта. Бих искала да попитам като част от усилията за постигане на устойчивост, нещо, което правите и в Испания в момента, но самото ваше развитие не е точно устойчиво според нас.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 Там също искаме да подкрепим идеи за слънчева енергия. Съжаление, обаче по един въпрос, който е много важен. Е, искам да говоря с вас, тъй като сте министър на енергетиката. Вчера посетих е, едно място в Антверпен. Аз съм оттам. Вероятно знаете за какво говоря. Както знаете, има голямо преструктуриране, което тече ще се затварят е, мощности. Всички казват, че това не е по економически критерии, по економически показатели, по производителност, а по политически причини. Работещите в Опел, в Антверпен, в момента гледат комисията, съвета и парламента за реакция. Европейската комисия винаги е била амбициозна свърз... по мерките свързани с вътрешния пазар, но не толкова амбициозна, когато а, говорим за това бизнеса да поеме собствените си отговорности, когато реструктурира. Например, Опел ще поиска държавна помощ за този си план. Комисията, разбира се, трябва да гарантира справедливост. Каква роля ще играе съвета, както и неформалния съвет в началото на февруари, където това е включено в дневния ред? Каква ще бъде ролята? Какво ще направите, за да има последователност при прилагането на правилата и в крайна сметка да има справедливост? Работниците на Опело, от друга страна, са тези, които имат права. Те показват своята солидарност. Какво ще направи съвета, за да подкрепи тази солидарност? И накрая. Всички говорите за Южна Корея и споразумението за свободна търговия с нея, както и въздействието на това споразумение върху автомобилната индустрия, включая Opel. Каква е позицията на съвета по отношение на това споразумение за свободна търговия? Данке, Бадия. Gracias, señor presidente. Señor Госпожа Патия. Благодаря, господин председател. Господин министр. И аз искам да се присъединя към думите на благодарност и да отправя към вас пожелания за успех при изпълнението на амбициозната ви програма за френското председателство. Искам да се спра на една друга тема – информационните и комуникационни технологии. Знаете, че през ноември се проведе един важен форум и основен въпрос беше киберсигурността. Има един много важен въпрос тук. Достъпа на деца до интернет. Е, много неправителствени организации също бяха заинтересовани от проблематиката. И аз разбрах, че вашето председателство е приело харта за сигурността на достъпа до интернет. Бих искала да разбера дали Испанското председателство предвижда допълнителни мерки, които да ограничават достъпа на малки деца до интернет защото ние знаем, че е, потребителите на интернет стават все по-млади. Е, тук става дума за информационни кампании на ученици, учители и родители. Благодаря, господин председател, господин министър. От години Имаме феномена на аутсорсване в Европа, на изнасяне на производството извън Европа. Много продукти се произвеждат вече не в Европа, а някъде в Азия. Това се отнася за текстилната промишленост и за други клонове на промишлеността. В е, бъдеще ни очаква още една въл... вълна на изместване на производството, свързана с увеличаването на енергийните цени. Става дума за въглеродни отпечатък, вследствие на който вероятно ще се изместват производствата. Е, ето, колегите споменаха Opel, то е Fiat, автомобилната индустрия. И тук става дума за политически причини, поради които части от производството ще бъдат пренесени в Италия. Същото се отнася и за стоманената индустрия, за стоманената промишленост в Европа. Какво планира Испанското председателство? Как смятате да осигурите така, че тези проблеми да нямат нищо общо, да не накърнят конкурентоспособността в Европа. Министърът има дума за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря и за любезните думи в началото. Благодаря и за забележките. Сега към въпроса. Въпроса на госпожа Делкастио. Е, тя правилно отбеляза, че е енергийната политика, сърцевината на тази политика се състо... е от компетенциите на държавите членки. И естествено председателството ще остане неутрално, когато става въпрос за това, как държавите членки да развиват сектора на атомната енергетика. По отношение на сигурността и безопасността на ядрените отпадъци, ние в Испания също сме работили за прилагането на съответните директиви. И, що се отнася до Испанското председателство, ние подготвяме един първи текст към директивата за управление на ядрените отпадъци. С този текст ще се създадат основите за управлението на за безопасното управление на ядрените отпадъци от страна на държавите членки. Госпожо Кастилия, аз не смятам, че не споделям изцяло вашето мнение, че ядрената енергия е единствената чиста енергия в Европа. Имаме и други източници, например възобновяемите източници, които са също чисти. Имаме енергоспестяването и енергоефективността. Испания е пример за това. Ние, например, имаме 20% ние получаваме 20% от нашата електроенергия, от ядрена енергия. <clears throat> И ако 20% успяваме да спестим чрез енергоспестяващи мерки, то то бихме спестили разходи защото вместо да произвеждаме и да внасяме енергия, бихме могли да генерираме приходи, а не да генерираме разходи. По този начин в самата страна могат да се отворят нови работни места и няма да имаме проблема с ядрените отпадъци. Тоест енергоефективност и енергоспестяване. Бане, това са е, много важни въпроси, които трябва да се използват. Сега към въпроса на госпожа Ериера. Свързването на трансевропейските мрежи. Това е елемент на нашата сигурност за доставките и елемент, който поощрява и опосредства нашата конкурентоспособност. Нека да помислим сега за от Ал... Алжир през Испания през Медкас, ние може да именно чрез омрежаване на тези газопроводи каза да стигне до Централна Европа или до Северна Европа. По този начин руския газ ще поевтине. И обратно, ако руския газ може да стигне южните страни, то по този начин цената на алжирския газ ще падне. Тоест, е, това е хубаво и продуктивно не само за цените и за доставките, а и за конкурентоспособността. По този начин цените на газа ще паднат. А ще се подобри конкурентоспособността и благоденствието на нашите граждани, именно чрез умрежаването на трансграничните газопроводи. Госпожо Риера, нашия приоритет е подобряване на трансевропейските газопроводи с цел по-добро газоснабдяване, но и подобряване на трансевропейската инфраструктура. Надяваме се комисията още тази година да предложи необходимите мерки за осъществяване на тези проекти. Испанското председателство решително ще подкрепи комисията. Председателството смята да предложи едно споразумение за инвестициите, които са необходими в енергийните инфраструктури. И се надяваме тук, че парламента заедно с съвета ще одобри тези инициативи по този начин комисията може да предложи един нов законодателен инструмент за енергийните инфраструктури. Така може да пристъпим <clears throat> и да включим тук разпоредбите, свързани с ТНТ. Складирането на на природен газ също е много важен проблем. И тук новото е, че имаме една нова работна група, която трябва да координира именно складирането на газови продукти. С енергийния сектор говорих, сега по въпроса на госпожа Ек, тя спомена въпроса за енергийната ефективност. Както казах, това е една много важна тема, един от най-важните инструменти и един от най-важните източници на енергия в Европа. Ние в нашата програма сме заложили този елемент. Имаме програмата Енергия 2014-2020. Е, Изработили сме енергиен план за действие, който трябва да осигури е ефекасното потребление на енергия. Но ние очакваме становището на комисията и Испания, Белгия или Унгария ще се погрижи за по-нататъчното прилагане на тези инициативи. И на по-нататъчно място имаме Агенцията за енергийно регулиране. Естествено, ние подкрепяме действията на тази агенция и бихме подкрепили за бъдеще. Е, регламента за енергетиката ще приключи своето действие през 2010 година. Ситуацията на енергетиката в Европа не се е променила много от времето, когато този регламент бе създаден през 2002 година, за това обмисляме продължението на този регламент. Но Европа не бива да се отказва от изработването на една стратегия за запазване на въглешните си ресурси. Е, госпожа Ек засегна и въпроса за сигурността на доставките – и въпроса за възобновяемите енергийни източници. Ако вземем, ако не, ако в този аспект нямаме нови технологии, ако не можем да развием а, модела на електрически автомобил до такава степен, че да може да го популяризираме, то тогава трябва да имаме някакъв резервен изто, из, изход, някакъв резервен вариант, например въглищата като горивен ресурс. В същото време трябва да работим над иновациите, свързани с възобновяемите енергийни източници. Но мислим, че и е, че е необходимо и удължаване на регламента за въглищата. Господин Фан Трен е, спомена Опел в Антверпен. Ние винаги като държава членка сме споделяли мнението, че проблема за Опел е европейски проблем и за това ни трябва европейско решение. Затова винаги сме се застъпвали за диалога и ще продължим като испанско председателство също да го правим. Ще опосредстваме диалога между комисията и държавите членки. Опел може да бъде печелившо предприятие, Опел може да бъде едно предприятие на бъдещето. Естествено, трябва да вземем предвид критериите за конкурентоспособност. Не бива тук да се прилагат а национални критерии и критерии, които засягат само една държава. Ето защо е, Испанското председателство ще се застъпва за европейското измерение на Опел. Но Опел трябва да е конкурентоспособно предприятие и е, реконстру... преструктурирането на предприятието трябва да се извърши именно в тази насока, насока повишаване на конкурентоспособността и, печеливш... и, и рентабилността. Споразумението с Корея. Испанското председателство ще работи с парламента и с комисията по това споразумение в духа на прозрачност и съглашение какви биха били последствията за автомобилния сектор. Това споразумение се придържа към решенията от декември 2007 година. последствията за сектора са постепенно премахване на митата 3 до 5 години по отношение на товарните автомобили. Корея се задължи също да премахне пречките за търговия. Корея също трябва да реши проблемите си и е, проблема и с достъпа до нейните пазари. По отношение на въпроса за европейската индустриална политика. Е, госпожа Риера. Вие засегнахте този въпрос. Индустриалната политика. А, Испания е много заинтересована да проведе дискусия по този въпрос за да се анализират целите на индустриалната политика и да се постигнат те в рамките на Европейския съюз. Най-добрата индустриална политика е тази, която не съществува. Така се казва понякога, но ние не споделяме това мнение. Ние трябва да имаме индустриална политика, която се базира на иновации, на глобализация, на информационни технологии. За тази цел ни трябва един документ, който ще бъде изработен за съвета по конкурентоспособност през март. В този документ, този документ ще изработим в сътрудничество с Генерална дирекция конкурентоспособност на комисията. Трябва да вземем предвид аспектите на иновациите, на качеството, за да може да гарантираме по-добри услуги и по-добро производство на продукти. Това е един основен стълб на стратегията 2020. И естествено, продължението на стратегията 2010 от Лисабон това продължение обаче трябва да бъде обсъдено от министрите. Госпожа Риера. Има много национални пречки, които пречат на доброто функциониране на вътрешния пазар. Това са национални разпоредби по отношение на лицензите, на патентите, на търговските марки и на а, интелектуалната собственост. А, трябва да имаме система за а, взаим, вз, на съвместима оперативност, оперативна съвместимост. Например, само 7% от онлайн трансакциите са транснационални. Това е проблем, с който трябва да се занимаваме. Трябва да се погрежим пазара да не се разкъса и когато се закупува дадена стока по интернет, не бива да се одържат комисионни за тази търговия. Това е проблем. Е, освен това, въпроса на, за достъпа на деца до интернет. Е, трябва ни споразумение, което да увеличи доверието в използването на интернет. Децата интернета, това е един важен въпрос. И е важна идентификацията и маркировката на страници в интернет, които не са подходящи за деца. Трябва в училищата да се проведе кампания за едно сигурно сърфиране в интернет. Трябва да се борим срещу съществуването на страници в интернет, които са вре... с вредно съдържание за деца. Благодаря. Имаме още 11 човека, които искат да се изкажат. Нека отново се съобразим с времето. Имаме само половин час. Господин председател, искам да ви поздравя от името на Зелените. Е, вие казахте критични думи за енергийната политика, за е, твърдите горева. Говорихте за един устойчив модел на развитието, но практиката на испанското председателство изобщо не отговаря на това, което казахте. Първата вице-председателка Дела Вега каза в испанската преса, че, едно от, че един от приоритетите на испанското председателство е одобрението за нови държавни субсидии за въглеща. Тоест, Испания субсидира испанските въглища до, в много голяма степен. И аз съм на мнение, че това няма нищо общо с, с промените на климата и едно устойчиво екологично развитие. Тук, освен това, става дума за една много грозна форма за протекционизъм, защото испанските въглища са много по-лоши от полските, които са даже по-ефтини, а пък испанските въглища се субсидират като испански въглища, за да бъдат а, неутрализирани от пазара а, полските въглища. Добре, къде оставят тук солидарността? Вие готов ли сте като представител на испанското правителство да се застъпите на практика за солидарност и взаимопомощ. На второ място, вие говорихте за имобилност. ме как се представя испанското председателство концепцията за мобилност по отношение на транспорта. Освен това, говорихте съвсем накратко за закона на, за малките предприятия, малките и средни предприятия. Интересуваме вашето мнение и по отношение на подкрепата за тези предприятия. Госпожа Ковинска. Е, Życzę panu przede wszystkim realizacji tak bogatego i ambitnego e, programu, jaki pan przedstawił, bo najważniejsze... Gospodin Precedatel, е, хубаво е, че вашата програма е много амбициозна и се надявам вие да можете да реализирате тази програма. Вие говорихте за енергийната сигурност. много е важно за много страни тази енергийна сигурност, но проекта, за съжаление, не се развива, защото доставките от Азербайджан не са сигурни. Русия упражнява натиск върху Азербайджан и иска да контролира газа, идващ от там. Набоко е ключов европейски проект. Какво смятате вие да направите по време на вашето испанско председателство, да промените тази ситуация? Планирате ли някакви мерки за по-бързо построяване на Набуко и е, газа от Азербайджан. Какво смятате да направите по отношение на него? Да referir a до do интерна interno енергия, energia, como o Сега по отношение на вътрешния пазар на енергията. Както казахте, основна е ролята на европейската, трансевропейските електрически мрежи. Има три конкретни проекта, за Иберийският полуостров, връзката между Испания и Португалия, Испания и Франция и а, обединяването на техните а, електропреносни мрежи. Разбира се, съчетанието от различните енергоисточници е много съществен въпрос. Стремим се тези енергоисточници да бъдат с възможно най-низки въглеродни емисии. Но съществуват технически проблеми. Снабдяване и още други. Трябва да се обърне внимание и на предимствата по отношение на конкурентоспособността конкурентоспособност по отношение на Китай, по отношение на Индия или по отношение на е, електроизточниците? Дали няма други е, технологии, които могат да бъдат използвани? Не трябва ли да разгледаме и альтернативите? примерно не само електродвигатели, но също така двигатели с водород а, и други, които би трябвало да се вземат предвид в Европейската стратегия. господин Шимански. Благодаря. Държавните субсидии за испанското тъските въглища накърняват европейския пазар. Няма аргументи за това, няма и заплаха за доставката на въглищата. И тези субсидии не са в унисон с европейското право. И един друг въпрос. След разширението от 2004 година, много граждани от Европа не могат да ползват електронни услуги или услуги, които се предоставят по електронен път. А, какво може да се направи така, че гражданите да бъдат равнопоставени по отношение на своите права в електронния пазар? Е, Благодаря, господин министър за вашата амбициозна програма. Желая ви успех при изпълнението й. А мен ме интересува един много дебатиран въпрос. Става дума за интеграцията на енергопреносните мрежи. Това не е случайност. Ние всички се интересуваме от този въпрос. Имам конкретен въпрос. Интегри... интеграцията на енергопреносните мрежи за електроенергия и газ. Имаме така наречения енергиен остров. Много често няма инвестиции, защото тези инвестиции не са печеливши от економическа гледна точка. Но те във всички случаи биха допринесли, биха дали добавена стойност по отношение на солидарността и стратегическото си значение. Тоест, въпросът ми е, вие бихте ли подкрепили такива проекти на европейско равнище? Колега Тауди. Добре дошъл, господин министр. Два въпроса. Единият е институционен, другият е за ролята на Испания. Вие сте първото ротационно председателство при влизането в договор на Лисабонския договор. Какво ще кажете за портфелите на комисарите, тъй като че ли бяха раз... фрагментирани е, от господин Барозо, председателят на е, Европейският съвет, е, ще се занимава с европейските сили за гражданска защита и така нататък. Не мислите ли, че трябва да има, съответствие между портфелите на министрите в страните членки и портфелите на, а, на а, комисарите и съответните а, комисии в Европейският парламент? Трябва да кажа, че бях разочарован от нещо по отношение на ролята на Испания това, че не се използва влиянието, което Испания може да има в Латинска Америка, в цяла Америка всъщност, изключение на Канада и САЩ, може би. След като вие ще председателствате Европейският съюз, малко се говори за това днес, но дали в промишлената политика и в политиката в областта на туризма може да използва тези връзки в служба на Европейския за да помогнем на Европейския съюз с неговото развитие. Колега Томсън. Bienvenido, estimado señor ministro. Um, yeah, I will speak in Danish. uh, <laughs> I deres land, i Spanien, der har man opnået store og vigtige... Вашата страна в Испания se говори много za енергийна ефективност i устойчиво енергийно развитие. Европейския съюз има една основна цел. Обвързваща цел е намаляване на въглеродните емисии. При преговорите за енергийния пакет трябва да кажа, че целият датски парламент изпрати писмо до Барозо а именно, че ние не сме използвали повече енергия в сравнение за последните 30 години. Ние би трябвало да се стремим към една ситуация, в която енергийната ефективност има приоритет. Ето защо искаме да попитаме дали Испанското председателство би подкрепило а, една обвързваща цел а именно целта енергийна ефективност. Освен това, ние бихме искали да засегнем въпроса за интернет. Има много европейци, които няма достъп до интернет. В Румъния, например, само 25% от населението има достъп до интернет. Ако искаме да сме конкурентоспособни, трябва да променим този, е, тази ситуация. Какво смята Испанското председателство да направи именно в тази насока повече европейци да получат е, гратисен достъп до интернет? Благодаря, господин председател. Господин министр, преди известно време Имаше реклама по Евроспорт, е, Испания, това е всичко под слънцето. Това беше мотото на, този, на тази реклама, на този клип и това всъщност е, може да е мотото на вашето представяне. Може би трябва да помислим за цената на въглещата. Вие казахте обаче, че трябва да забравим твърдите гори, е, твърдите източници. Но това не може да се случи. Вие говорихте за енергийната ефективност. Вие говорихте и за... Вие искате да използвате не атомната енергия, а вятърна енергия. По отношение на Испанското председателство въпросът ми е Въпросът ми е, може ли, смята ли Испанското председателство да направи нещо за подобряване на безопасността на ядрената енергия и складирането на ядрените отпадъци? Господин председател, искам да говоря за електроавтомобилите. Аз си спомням избухването на кризата преди известно време. Спомням си, че вашите колеги тогава говориха много за електромобилността. Зная, че испанското правителство, испанското председателство се застъпва много за стандартизацията има смисъл електромобилността само тогава, когато имаме добра стандартизация. Видях брошурата, която вие разпре... раздавахте, а именно, че се те много върху комуникациите. Това е хубаво. А, ние може да имаме само успех, ако обединим енергийната ефективност и информационните и, те... и комуникационни технологии но искам да кажа, че не бива, не бива сляпо да се хвърлим в технологизацията, информизацията на обществото. И въпросът ми е, не смятате ли, че финансовата криза бе е, провокирана именно е, чрез е, информационно и комуникационната технология. Или пък смятате, че трябва информационните и комуникационни технологии да продължат да се развиват? Gostávamos моите слова sua apresentação e o facto da minha pergunta Моят въпрос пак се отнася до електрическите автомобили. Символично е това, което каза вашият председател, когато, когато обсъждахме въпроса с електрическите двигатели, електрическите автомобили. Вече сме се закъсняваме а, около две години в техническо отношение от страните от третия свят. Вие само регулиране, насърчаване ли предвиждате? Или по някакъв друг начин ще поощрите европейската промишленост да произвежда повече и по-добри електрически автомобили? Или може би ще започнете да преговаряте с центровете, където вече подобни технологии са напреднали. А и то в трети страни. Благодаря. Колегата Палитис. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, искам да ви поздравя за тази амбициозна програма и ви желая много успех при прилагането й. Дано тази програма допренесе за по-добра конкурентоспособност в енергийния сектор. Искам да ви поставя следния въпрос. Смятам, че източноевропейските страни пострадаха най-много от финансовата криза. Много малки предприятия се е, затварят, инвестициите спадат и това провокира нарастване на безработицата в този регион. Какви мерки сте предвидели за подобряване на тази ситуация? За да могат и малките предприятия да имат шанс на пазара. Благодаря. Сега министърът има думата за 15 минути да отговори на всички тези въпроси. Intentaremos eh, un ejercicio de eficiencia, no solo en... Ще се опитам да работя ефективно, защото има не само енергийна ефективност, а и ефективност за ползване на времето. Ще се опитам да групирам част от въпросите ви. Бих искал да благодаря за топлите думи, които казахте по отношение на електрическите мотори. Те няма да успеят единствено и само защото правителството би искало това да стане факт, или пък защото комисията или парламента искат те да са успешни. Електрическите мотори няма да успеят единствено и само защото автомобилната индустрия или енергийния сектор биха искали това да е факт. Дори целият отрасъл или цялата промишленост да иска те да успеят, това няма да е достатъчно. Те биха могли да успеят единствено и само, ако европейските граждани ги искат. Считам, че това трябва да бъде основната ни цел. Трябва да направим така, че гражданите да ги искат. За да ги искат те, те би трябвало да бъдат запознати с предимствата, които предлагат тези коли. Разбира се, това трябва да бъде свързано и с парите, с които разполагат, с приходите на тяхната страна, с, с а, работните места, така че трябва да бъде добро и за джоба на всеки денакоплатец, и за Европа като цяло, и за екологичното равновесие на нашата планета. Това е нещо като покер. Не може човек винаги да има четири аса. Така че е, трябва да се вгледаме внимателно и няма възможности, които да покрият всичко. Ако гражданите искат електрическа кола, то е, тя трябва да бъде достъпна, трябва да бъде налична и лесна за презареждане. Има не само екологични предимства, няма да навлизам подробности, но ще кажа, че може би в крайна сметка това са някакви мечти, но ако всички коли в Испания бяха електрически, то тогава, що се отнася до емисиите, това ще бъде се едно сме посадили 4,5 милиарда дървета. А няма как човек да посети 4,5 милиарда дървета в Испания, защото нямаме толкова място да ги посадим. Така че една утопия, разбира се, описвам, което не знам дали ще се случи, но ако след 50, 60, 70 години всички кули по пътищата са електрически, то това ще бъде еквивалентно на насаждането на 4,5 милиарда дървета. Така че ето ви екология. Няма друга политика, която да можем да начертаем, която да има такова въздействие. Електрическите МПС, освен това, имат голямо предимство по отношение на сигурността на енергийните доставки и са свързани с промишленото развитие. Трябва да запретнем ръкави и да се заловим за работа. Трябва да го направим в промишления сектор, защото ако не го направим, ще се провалим и големите азиатски страни, които инвестират в нововведенията, ще ни изпреварят nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Когато говорим за промишлена политика, би трябвало да инвестираме в нови информационно комуникационни технологии или ИКТ, което ще ни даде едно конкурентно предимство пред останалата част от света. Колкото повече чета за електрическите МПС, толкова повече ги харесвам и толкова повече трудности обаче забелязвам а, по нашия път към оптималното им използване. Имаме около 20 милиона МПС в Испания е, Испания. 7 милиона бихме могли да имаме електрически автомобили, без да се налага въобще нова инфраструктура. Тези автомобили могат да се зареждат нощем. От друга страна, харесват ни колите хибриди, но ако може една кола да бъде просто включена в електрическата мрежа, за да се презареди, това би било прекрасно, защото тогава всичко ще бъде по-ефтино. И енергията ще бъде по-ефтина. Не само тези, които притежават а, е, енерги... такива електрически коли, дори тези, които са против а, електрическите коли, те също ще извлекат а, полза от по-низката цена на единица електричество, защото в крайна сметка всичко ще опре до производство и пренос на електричество. Има огромен потенциал в тази насока и трябва да внимаваме, защото по отношение на ИКТ, интелигентните мрежи, ние сме пионери и не би трябвало да изпуснем предимството си. Но трябва да положим усилия за хармонизация. Не само по отношение на технологиите за презареждане, но и насърчаване ползването на електрическите коли. Става дума и за отраслова координация в промишлеността. Трябва да се срещнат е, представители на всички отрасли и КТ, автомобилната промишленост, енергийната промишленост, трябва да бъдат събрани около една маса, за да може да стане факт този автомобил. От друга страна обаче трябва да говорим за рисковете, особено по отношение на сигурността на енергийните доставки, защото както стоят нещата по настоящем, не можем да произведем акумулаторите за тези автомобили. Т.е. няма да сме независими, но когато станем, нещата ще са по-лесни. Така че в Сан Себастиан ще обсъдим всички тези въпроси и ще излезем с един първоначален документ, който ще опише позицията ни и предполагам, че работейки заедно с Европейската комисия, бихме могли да излезем с едно съобщение за съвета по конкурентно способност. Сега, по отношение на въглищата, явно имаме е, неразбиране. Когато говорим за местните въглища, говорим за европейските въглища. Не знам защо споменавате испански въглища, полски въглища, когато аз говорех за местни или автохтонни източници, говорех по принцип за европейски. Не правя някакво разграничение между отделните държави. Важно е да подкрепяме въглищата и тази индустрия, и смятаме, че това е правилната посока. Когато казвам местните въглища, имам предвид европейските. Очакваме да излезе Европейската комисия с предложение. Знаем, че много можем да загубим, ако не успеем. Испания също така се занимава с улавяне на въглеродни емисии и тяхното складиране. Въпросите които са териториални, са изключително деликатни. Това трябва да е записано в новите законодателни текстове. Така или иначе чакаме предложение на комисията и когато това предложение излезе, ще работим а, по него. Господин Оди, вие говорихте за евентуален разнобой. Не смятаме, че има такъв, че има някакви различия или разминавания. Не, просто има нужда от диалог между отделните комисари с техните портфели. Не е лесно, разбира се, да има последователност в министерските портфели. Трудно е, но е в наш интерес. Ние всички усещаме ефекта на тези трудности. Аз понякога се налага да говоря с няколко министри от други държави, защото в Испания, например, моя портфел включва далекосъобщенията, индустрията и туризма, както и търговията. Така че моето министерство отговаря за всичко това. Идеалната хармонизация между всички би била прекрасна като идея, но в крайна сметка трябва да има диалог. И това е чудесно. Не искаме всеки да си работи в собствената си градина сам по себе си. Би трябвало да бъдем по-открити и това ще бъде добро за всички. Напълно съм съгласен с вас, че има трудности, и вие ги посочихте, по отношение на сътрудничеството а, помежду ни. Не знам колко време имам, господин председателю. А... 6 минути, казва председателя. Така, по отношение на иберийския пазар, Радваме се на развитията там. В случая говорим за един единен пазар. Става дума за въпроса на колегата Карвалио. Говорим, а, извинете, работим по регулаторните аспекти. Има обаче проблеми с взаимосвързаността между Иверийския полуостров и континента посредством Франция. Имаме интерконектор с а, Франция и бих искал да благодаря на комисаря Монти и французите най-общо за това, че насърчиха развитието на тази мрежа. Това е първата а, интерконекторна мрежа, която успяхме да направим от времето на Франко. Това означава, че имаме сме имали 3% взаимосвързаност, т.е. били сме остров, а сега вече 6% е тази взаимосвързаност. Та ето тази мрежа ни дава такава възможност. Няма да спрем до тук. Ще продължим с взаимосвързаностването на мрежите, защото това ще бъде един инструмент, който ще ни даде възможност да постигнем един енергиен пазар. В същото време така ще паднат цените на енергията и ще засили конкурентоспособността на нашата промишленост, както и ще подобри живота на нашите граждани. Сега, взаимосвързаността на мрежите ни с Португалия. В момента изграждаме линиите, които сме планирани. Предполагаме, че от 2014 година ще сме приключили. А що се отнася до природния газ, надяваме се да има нов газопровод на север. Той всъщност започна а, своето изграждане. Тъй като не ми остава много време, искам да засегна проекта на Буко. Целта на проекта на Буко е да разнообрази настоящите маршрути за доставки. Считаме, че този газопровод е, ще бъде нов газов коридор и той ще гарантира сигурността на газовите доставки. Испанското председателство ще го подкрепи с цялото си сърце. Що се отнася до информационните и комуникационни технологии? Мрежата е глобална. Господин Шимански заяви, че някои източноевропейски страни няма достъп до всички електронни услуги. Ние считаме, че То интернет е глобална структура и все по-трудно става блокирането на достъпа. Разбира се, че искаме да има един цифровизиран пазар, който да е открит и достъпен. И това отговаря на казаното от госпожа Томсън. Тя говори за правата на гражданите и а, всеобщото предлагане на услуги. Ние подкрепяме широколентовия достъп, който да бъде универсален. Имаме мегабит на секунда в Испания или поне от 2011 нататък ще осигурим такова качество. Това е изключително важно. И един инструмент, който трябва да бъде включен в стратегията от Гранада. Продължавам нататък към енергийната ефективност и количествените цели. Трудно е да се заложат такива цели, защото отправната точка е различна в отделните държави членки. Трябва обаче да насърчим изграждането на предприятия за енергийни доставки. Тези предприятия или начинания ще бъдат изключително важни, защото те ще дадат стимул за развитие на строителния сектор. Не винаги може да се гарантира устойчивост, както знаете, и компаниите за енергийни услуги в САЩ, например, дават един отличен пример за успешно развитие. И мисля, че и ние трябва да поемем по този път. Що се отнася до количествените цели, трябва внимателно да ги разгледаме, да видим новите предложения, които излязоха, но отправните точки са различни, както казах. Трябва да а, просветим нашите граждани, дружества и ведомства, тъй като те потребяват много енергия. Ето тук се крие енергийния потенциал. Той се крие в енергийните спестявания. А има огромен потенциал за такива. Посредством плана за действие 2010-2014 ние ще се занимаем конкретно с енергийна ефективност. Мисля, че ми свърши времето, господин председателю. За това приключвам. Благодаря ви за любезните думи, благодаря за топлото посрещане, благодаря за коментарите и въпросите. Аз също благодаря. А, благодаря и за това, че спазихте времето за изказване. И със сигурност, господин министр, ще се виждаме и в бъдеще и ще обсъждаме и определени проекти. Надяваме се, че ще работим продуктивно с Испанското председателство.